Госпожи и господа, ще започна срещата, въпреки че членовете е, не са особено много. Разбирам, че онези, които пътуват през Германия, имат проблем с логистиката и може да закъснеят. Няколко думи за програмата. Точка 5 и точка 6 ще ще сменят местата си, така че първо ще говорим за обществените поръчки, след което за ТИСА. Що се отнася до гласуването. Председателката прекъсва, защото този въпрос се оказа от техническо естество. Няколко съобщения от моя страна. Да ви напомня, че заседанието се излъчва на живо по интернета. И само за протокола Искам да спомена нашето посещение в Холандия миналата седмица в петък. Имахме изключително интересни срещи с депутати от Националния холандски парламент. Холандия много внимателно и подробно следи европейското законодателство и ние проведохме много задълбочени дискусии, например за пакета за телекомуникациите. Срещнахме с представители на различни потребителски организации. Срещнахме с ръководителя на групата, която работи по директивата МИС Имахме срещи и с бизнес организации, както на големия, така и на малкия бизнес. Имахме тур в пристанището на Роттердам, най-голямото пристанище в Европа. Срещнахме с митническите власти и с други отговорни лица, които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 програма, е, е, в която аз съм участвала от много години. Съм наистина изключително подробни и задълбочени е, срещи. Срамота е, че нямахме достатъчно представители. наистина не е добре за имиджа на нашия комитет да имаме толкова подробна програма и толкова малко членове на, де, на делегацията. Ако искаме да продължим да пътуваме с делегации, ще трябва наистина да имаме по-добър начин за излъчване на делегациите. Защото наистина информацията, която получихме, е, беше изключително полезна. Националният парламент желая, например, да участва при дискусията на законодателството на много по-ранен етап. Ще напишем бележка, ще обсъдим с координаторите какво може да се направи по въпроса на тези делегации. При това председателство през следващото и така нататък трябва да намерим някакъв начин. Добре. А, приемаме дневния ред, нали? А, и а, е, протокол от последното заседание. А, и сега, ако може да получим информация за работата на работната група по правата върху интелектуалната а, собственост. Последната среща на работната а, а, група, окоръжи членовете на тази група да работят върху тази директива. Документът е голям, но той дава добър поглед върху предизвикателствата, свързани с тази реформа. Той наистина е всеобхватен документ. През юли се срещнахме последно. Искам да благодаря на нашата комисия, че ми даде възможност да участвам в работната среща миналата седма, седмица в Вашингтон. Там обсъдихме много ключови въпроси. Американския конгрес следи много внимателно тази реформа и има и собствена работна група. Тук на работната група бяха предоставени материали и е, е, е, информация, които бяха наистина изключително полезни за работата на групата. Е, наистина благодаря на групата за възможността да участвам. Утре сутринта е следващата среща на тази е, група. Трябва да гласуваме така че не вярвам, че някой от нашата комисия може да участва в работата, но може би на някои от следващите заседания. Благодаря. I just wonder, given that this issue is going to get ongoing so much, if we could mem- maybe send a member. Uh Чудеса, се дали да можем да изпратим представител от секретарят или трябва да изпратим и, и член, но мисля, че ще бъде добре да, да изпратим представител. Утре сутринта ще има много гласуване. Наистина ще бъде добре да имаме представител. Добре. Нека секретарията да изпрати на членовете презентацията на окончателните резултати. И а, ако може в самия текст на имейла да има резюме на документа. друга информация, свързана с актуална информация за тристранния диалог? Няма. Аз съм а, изключително доволна, че може да минем към точка 6 презентацията на Европейската сметна палата относно възлагането на обществени поръчки в Европейския съюз. Господин Олвен, добре дошъл в нашата комисия. Добре дошъл и на господин Алмейда, представител на комисията. Комисията за вътрешния пазар, мисля, че беше а, инициатора на, на този а, а, анализ. е по-точно анализа на разходите за политика за сближаване и обществената поръчка е в тази светлина. Този следобед ще изслушам и комисаря относно стратегията за единния пазар, така че сега заповядайте за презентацията. Уважаеми госпожо председател, уважаеми членове на комисията, благодаря ви за възможността да ви представя доклада на Европейската е, съметна палата. Представих е, вече доклада на комисия Конт на 15 е, октомври. Документа ще бъде обсъден е, този четвъртък, 12 ноември, в Комисията по регионално развитие. Тоест доклада е предмет на голям интерес, обект на голям интерес от страна на Европейския парламент. Презентацията е пред вас, но нека да се опитаме все пак да превключим към втория слайд. Може ли да преминем към следващия слайд? Да превключим слайдовете.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 Извинявайте за техническия проблем. Съответствие с националната европейска политика на политиките показаха някои значителни грешки. И Европейския парламент, в това число и тази комисия, отдавна настояват за подобрения в тази област. Неспазването на правилата може да доведе и до сериозни проблеми с изразходването на средства средствата, а това е основен елемент от създаването на единен европейски пазар и едновременно с това гарантира най-ефективно използване на публичните фондове. Този доклад се отнася до а, изводите, а, направени във връзка с възлагането на обществени поръчки, свързани с а, средства, предназначени за а, политиката по сближаване. Сега, накратко, как беше извършен одита. Ето това е обхвата на одита. Одита, е обхвана Европейски фонд за регионално развитие, Кохезионния фонд, Европейския социалния фонд. Четири страни членки посетихме. Чехия, Испания, Италия и Обединеното кралство. А, за периода 2009-2013 година. Аудиторите се запознаха с работата на 115 аудитиращи организации в 27 а, страни членки какво констатира одита. Като цяло докладът показва, че както комисията, така и страните членки трябва да направят повече, за да се справят с проблемите с възлагането на обществените поръчки. Установихме, че има проблеми, които се срещат във всички страни членки. Е. в около 40% от проектите бяха констатирани грешки при възлагането на обществени поръчки. Is very limited, and that such a comprehensive analysis of errors is precluded by a lack of coherent data също така липсват достатъчно сравними и съвместими данни. Комисията през 2011 година е провела само един а, анализ и от тогава няма актуализиране на данните. Така че трябва да. Комисията вече е започнала дейности за преодоляване на този проблем, но все още трябва да се извърви дълъг път. Наскоро приятото законодателство. Вижда ли се това, което е написано на екраните? Може ли да загасите или да намалите осветлението, за да се вижда по-ясно, да се вижда това ясно, защото ние се чуваме така или иначе, но да се вижда това, което е на екраните. Нали е по-добре така? Наскоро приятелното законодателство има потенциал да премахне грешките в тази област, но трябва да се прилага. Първо, новите директиви за обществените е, поръчки, мисля, че вашата комисия достатъчно добре ги е, е, познава. Новите директиви предлагат повече правна сигурност и правят обществените поръчки по-достъпни от хората, които ги практикуват и имат потенциал за превенция на грешки в определени области. Освен това, мониторинга и е, отчитането, ако спазват новите изисквания, могат да предоставят по-добра информация на комисията вземането предвид на социални и екологични критерии при възлагането на обществените поръчки може да представлява предизвикателство, особено когато трябва да се осигури прозрачност и недискриминация. Освен това, новите разпоредби относно европейските структурни и инвестиционни фондове съдържат определени предварителни условия за обществените поръчки. Сметната палата установи, че до началото на тази година Комисията е установила, че 12 е, страни членки не изпълняват тези а, е, а, е, условия за новия период 2014-2020 година. Комисията а, а, казва, че е, междувременно, три от тези 12 страни членки вече са изпълнили условията. Не сме аудитирали това, не можем да го ком... коментираме, но дори и да е вярно, 9 е, страни членки все още не изпълняват препоръките е, и ако до края на 2016 година те не могат да изпълнят тези предварителни условия, комисията трябва да използва целите си правомощи, за да вземе съответните мерки. Действията, предприяти от комисията от 2010 година, се занимават с този проблем. Има се предвид най-вече вътрешната техническа работна група и плана за действие. Въпреки това е необходимо да се е, поеме ясно лидерство при решаването на тези проблеми. От една страна трябва да се подобрят е, системите за възлагане на обществени поръчки в страните членки, от друга системите за е, изразходване на средствата от европейските фондове. Освен това, IT инструменти от най-различно естество могат да помогнат за преодоляване на проблемите. Що се отнася да така наречените електронни обществени поръчки, трябва да се работи по създаване на база данни и до нейното пълно прилагане, за да се възползваме изцяло от потенциала, който предлага предлагат новите технологии. В заключение може да се каже, че комисията и страните членки трябва да продължат да събират данни за обществените поръчки и да ги анализират. Второ, ако условията за използване на, инв... на европейските структурни инвестиционни фондове не бъдат изпълнени от 2016 година до края, комисията трябва да използва целите са правомощия, за да прекрати достъпа до страните членки до средства за новия период 2014-2020 година. Освен това, комисията трябва да актуализира и да публикува своя вътрешен план за действие и е, да координира е, работата между е, отделните си отдели, както и да създаде работна група на високо равнище, за да поеме лидерството. И а, освен това, комисията трябва да предприеме финансови корекции и а, ако се установят а, наредности, те трябва да се санкционират. А, и накрая комисията и страните членки трябва да се възползват от възможностите, които дават информационните технологии. И накрая искам да благодаря още веднъж на тази комисия за това, че е, инициира тази дискусия и да благодаря на комисията за сътрудничеството по време на аудиторията. Ние се радваме, че препоръките ни бяха възприяти. Ще продължим да следим отблизо процеса процеса на прилагане, изпълнение на а, а, препоръките. Благодаря ви за вниманието. Can we have the lights back up again, possibly? Може ли да пуснем отново осветлението, ако обичате? Magic. Um... Вълшебно. Имаме ли списък с въпроси? Okay, so we're going to go to the commission. Добре, нека да чуем представителя на комисията, господин Нунес де Алмейда. Добър ден! Комисията и Генерална дирекция Растеж приветстват специалния доклад на Сметната палата. Както чухме преди малко, повечето структурни фондове се отпускат на базата на обществените поръчки. Всяко подобрение в областта на сближаването има системен ефект върху системата за общите поръчки като цяло. Обратното, разбира се, също въжи. Общия прогрес в националните системи на обществени поръчки обслужва целите на политиката на сближаване. По този начин може да се сложи началото на един изключително магиосен кръг. Благодаря на активното сътрудничество на всички от Сметната палата заедно с комисията комисаря Бенковска ще се, следне за, ще се срещне с а, а, съдията, за да може да се обсъдят различните възможности за реформи. Трябва да се помисли върху процента на грешките. Генерална дирекция Растеж има за цел да засили системите за обществени поръчки, съгласно специфични политики и реформи по отношение на обществените купувачи. Това трябва да позволи на държавите членки да изпълнят предварителните условия до края на 2016 година. Ние също така сме съгласни с заключенията на Сметната палата във връзка с липсата на последователни данни за обществените поръчки и допуснатите в това отношение грешки. Нашата дирекция възнамерява да предприеме мерки в това отношение, нещо, което упоменахме в стратегията за вътрешния пазар, която наскоро беше приета от Европейската комисия. По отношение на прилагането на новата директива, нещата стоят последния начин. Все още има време до транспонирането на директивата 18 април 2016 година. Това са 6 месеца, не са чак толкова много. Ние ще осигуряваме помощ на държавите членки в рамките на процеси. Отблизо ще следим транспонирането в държавите членки. За сега само няколко държави членки са приели мерки Франция, Обединеното кралство и Унгария. Мерки за транспониране ще се срещнем с различни правителствени групи. Държавите членки казват, че има известно задълж... извинете, закъснение, но не очакваме да има някакви особени проблеми. И не на последно място, нуждаем се от своевременно транспониране и правилно прилагане на директивата, като оставаме на разположение на държавите членки за евентуални трудности. По отношение на процедурата комитология, ще се приеме директива в това отношение съвсем скоро. Тя ще влезе в сила в началото на декември. Ще се приеме до края на годината и регламент за преходните мерки, както и специален документ за правилата в областта на обществените поръчки. Постигнато е споразумение по отношение на този документ, като се предвижда Европейската комисия да го приеме до края на този месец. Сега ще ще видим кратко представяне на този документ. Отново ще трябва да загасим осветлението. Молих да загасим осветлението, казва председателката. Okay, thank you very much. Um, thank you for... Благодаря ви. Благодаря ви за това, че ми давате възможност съвсем накратко да ви представя документа за единните европейски обществени поръчки. Когато погледнете този документ, ще гледате на него като на а, документ, който трудно би могъл да влезе в употреба. Но трябва да погледнете на него от малко по-различен ъгъл. Той представлява добра основа за представянето на структурни данни. цяло подкрепям идеята, че електронните инструменти са от изключителна полза. Това е и целта на този документ. Този документ ще даде възможност на Европейската комисия да получи допълнителна гъвкавост. Хартината версия на този документ ви показва всички възможности, които този вид услуга и електронния формуляр могат да ви предоставят. Разбира се, не може да обхванете всичко с поглед още от самото начало. Ще се нуждаете от известна помощ, за да навлезете в по-голяма дълбочина. Тук се предоставя много по-голяма гъвкавост, отколкото документа на хартиен носител, с който разполагаме по-настоящем. Това, което виждате на слайда, всъщност трудно може да прочетете какво пише тук, но по-късно, когато погледнете презентацията, ще видите, че тук а, пише, че ако а, разполагате с. А, ако отговаряте на критериите, може да избегнете до предоставянето на допълнителна информация. На следващо място. Работихме заедно с колеги от други служби и колеги, които които разбират от UBL и те ни дадоха възможност да имаме стандартизиран модел на данни. Докъде ни доведе това? Това ще даде възможност на Европейската комисия да предостави услуги, които да се използват от всички оператори. Същевременно обаче този модел на данни ще позволи на държавите членки да разработят собствена система в своята държава. Примера, който виждате тук, е свързан с Испания, където се предоставя изключително добра услуга, свързана с предварителната квалификация. По този начин економическите оператори не трябва да попълват една и съща информация многократно. Те чисто и просто могат да използват възможността, с която вече разполагат в Испания. Има много системи за предварителна квалификация в Европа и те могат да се използват от економическите оператори, за да се попълни този формуляр. Този формуляр ще подобри използването на системата в Европа. Благодаря ви. Up, Преди да светнем отново лампите, бих искала да попитам какъв е графика. Този модел вече е на разположение. Ще го използваме за да подпомогнем държавите членки. Като първото три месече на следващата година вече ще разполагаме с по-подробен такъв формуляр. Председателката, моля осветлението отново да се включи. Questions? And we're going to start by those who are... Сега да чуем въпросите. Първо тези, които са в списъка. Are you speaking for Philippe Juvin? Okay, so Rosa Zona is speaking for Philippe. Кой ще говори от името на Филип Жива? Добре, започнете вие тогава. Опс, пардон, excusez-moi. Извинете господин Живен е от Франция и аз ще се опитам да говоря на френски. Господин Живан е нашия докладчик за публичния пазар и тъй като той е, не можа да присъства днес, предполагам, че това се дължи на проблемите с полетите на Луфтханза, тъй като не само той отсъства. Та той ми изпрати въпрос, който сега ще се опитам да прочета. Господин Живан би искал да разбере какво се случва с приемането на формуляра а, от Европейската комисия. Току-що чухме представителя на комисията. Европейския парламент получи последната версия на документа през август. Това беше седмата версия. До 9 октомври държавите членки трябваше да изпратят своите коментари. След тази дата Европейската комисия трябваше да представи своя окончателен доклад, а комисията все още не го е направила. Може ли комисията да ни представи актуална информация във връзка с процедурата, какво става, държавите членки одобриха ли последната версия. Господин Живен би искал да напомни, че крайната дата за транспонирането на двете директиви е април 2016 година, което означава, че държавите членки трябва възможно най-кратък срок да разполагат с въпросния формуляр. На последната среща на 27 октомври на експертите много малко бе казано във връзка с транспонирането на директивата. Дискусиите на тази среща засягаха най-вече директивата за обществените поръчки. И аз се питам, дали комисията може да ни представи актуална информация във връзка с транспонирането на директивата за концесиите в държавите това са въпросите на нашия докладчик за обществените поръчки, господин Жива. Денис Дионг. Денис Дионг. Благодаря ви, госпожо председател. Като координатор на своята група в КОНТ имах удоволствието да изслушам представенето на специалния доклад на господин Оуен. Това е изключително важен доклад. Утре ще чуем и годишния доклад на Сметната палата. Той ще ни бъде представен и виждаме, че с оглед на процента на грешките, Сметната палата не може да одобри освобождаването отговорност по отношение на бюджета като цяло. Обществените поръчки са изключително важни за нашата комисия, така че ще задам няколко въпроса на господин Оуен и на представителя на комисията. Знаем какви бяха правилата за обществените поръчки до тук и проистичащите от тях проблеми. Комисията твърди, че ще предоставя информация на държавите членки по отношение на новите правила. Как да сме сигурни, че новите правила не са по-лоши от старите? Какви са предпазните мерки, които сте възприели? Готови ли сте е, да приложите по-твърдо финансови корекции? Много по-твърдо, отколкото го правихте в миналото. Това е първия въпрос. Следващия. От дискусиите с Олаф видяхме, че има нередности в държавите членки. и имаше много по-малък последващ контрол след засичане на нередностите. И тук въпросът ми е към господин Оуен. Може да има много грешки, но не сте ли съгласен с мен, че е странно от една страна да има много нередности, а от друга страна държавите членки да не следват винаги препоръките на Олаф и да не подпомагат разследването. Това не означава ли, че някои служби в държавите членки чисто и просто не желаят да прилагат правилата в областта на обществените поръчки? Това са моите два въпроса. Благодаря. Игор Солтес. Игор Солтес. Thank you, Madam Chair. Uh, I think... Благодаря, госпожо председател. Смятам, че господин Де Йонг упомена важни аспекти, свързани с обществените поръчки. Всяка година виждаме в доклада на Сметната палата, че процента на грешките си остава неизменен. И утре очакваме да видим дали тези цифри са се променили или не. На този етап е важно Европейската комисия да помогне на държавите членки не само да им помага при приемането на новите правила, но и при транспонирането на насоките. Знае, че това съвсем не е лесна задача. Вие прилагате по-различен подход от прилагане от държавите членки. Някои от държавите членки са приели нови законодателни актове в това отношение. Други пък държави членки, като а, моята, Словения, ще имаме само един законодателен акт, който ще се отнася до а, всички сектори. Ако в новата директива има някакъв напредък във връзка с отпускането, възлагането, извинете, на обществените поръчки, то тогава трябва да видим как съответната обществена поръчка се прилага в държавите членки. Не може да казваме, че единственият критерий е цената. Така че, моля, Европейската комисия да помогне на държавите членки да използват и останалите критерии – критериите, свързани с целият цикъл на живот. Помогнете им да разберат как да изготвят документите. Знам, че това не е лесно начинание, но ви моля да предприемете нещо. Очаквам също така да ни информирате, когато получите данни. И ние бихме искали да видим напредъка по държави членки. Благодаря. Председателката сега е, давам думата на тези, които са поискали думата, без да бъдат представители на политическа група или докладчици в сянка. Е, благодаря, госпожо председател. Благодаря на представителя на Сметната палата и на представителя на комисията. Самия факт, че е, поставяме въпроса днес, е, буди дълбоко безпокойство. Ние говорим за правила в комисията по вътрешен пазар, въпроси за обществените поръчки. Отново 40% в новия доклад. Ние говорим за критерии Виждам, че вие посочвате и четири страни в вашата оценка. Посочихте 12, после 3 страни, които изпълняват изискванията, но всъщност парите, които вече са изразходени, аз разбирам, че има много голямо безпокойство от ползата от кохезионните фондове. Какво става в момента? Разбирам, че е, поради настоящата ситуация има много голямо безпокойство за бъдещите програмни периоди, задълженията, които то предполага. Има настоящи програми, които в момента са блокирани или за програми за периода 14-20 година. Дори обсъждаме и за програми за след 20 година. Изобщо целият блокаж, който съществува. Въпросът ми е, когато взимаме решения за обществените поръчки, комисията говори за портал за електронни документи. Но как новите, какво е отражението на нашите предложения? Ако виждате е, хората, които прилагат всичко това, е, имат ли познания, имат ли необходимите умения, трябва ли да има някакво специално обучение, за да могат да прилагат правилата? Ние знаем, че обществените поръчки са сложна тема и съвсем наскоро всички признаха, че те са и доста сложни. Така че е, как да се избегне това за в бъдеще? Виждаме колко дълбоки вреди има. 40% грешки аз мисля, че това е област, е, в е, която трябва да постигнем подобрение. Е, и всичко ми се струва, че тъпче на едно место. Искам да задам въпроси към комисар Бенковска. Тя ще дойде малко по-късно. Ще говори по друг въпрос, но все пак искам да сме сигурни, че всичко необходимо е направено. По кохизионните фондове се финансират хора в неравностойно положение или области в Европейския съюз. Ние не сме сигурни, че те разполагат средства. Неправилното им разходване също не е полезно. И защо как да сме сигурни, че държавите членки ще изпълняват техните задължения? Защото много често в тези случаи е, е, е, е, обвиняват Европейския съюз, а не отделните държави членки. Предизвикателствата са много големи. Е, благодаря ви за времето, което ни отделяте. Надявам се да имате време да отговорите на моя въпрос на следващия депутат. Да, е, говорим за прилагането на директивата за обществените поръчки. Искам да задам въпрос и да направя коментар. Искам да заявя от името на групата на либералите, че е, винаги изпитвали е, безпокойство. Е, говоря и от името на колега, който отсъства в момента, ще дойде малко по-късно. Всички опасности свързани с прилагането на директивата. Това е много важно за економиката на всяка държава членка. Ние искаме директивата да се транспонира в националното законодателство колкото се може по-бързо. Ние се опарихме през последните години. Ови, родината ми Франция не може да, случи, не може да служи за пример например, От една страна е, ние прекалено усърдно прилагаме директивата и за това искам да попитам Европейската комисия как да се избегне това свръхтранспониране, е, което в края на краищата отслабва значението на това, което искаме да направим в Европейския съюз чрез тези директиви. Благодаря ви. Председателката, благодаря. Аз на свой ред искам да задам няколко общи въпроса. Доколкото разбирам, говорим за два, по две различни неща. Първо, е, е, как държавите членки прилагат правила, е, които са създадени специално за кохезионните фондове в Европейския съюз. Това може би са допълнителни правила спрямо законодателството за обществените поръчки, което е много по-общо. Аз установявам, че в доклада на комисаря се казва, че е, при обществените поръчки имаме 19% от брутния вътрешен продукт на Европейския съюз. Така че тези цифри са много по-големи, а просто ако се цитират цифри от европейския бюджет. Първият ми въпрос към аудиторите е, може ли да екстраполираме от вашия доклад и да приемем, че 40% от проектите, които се финансират от, е, от от, е, европейс, от бюджета на Европейския съюз не отговарят на изискванията на обществените поръчки. Предполагам, че отговорът ви ще бъде не. Предполагам, че някои от тези въпроси и тези проблеми са специфични за тези проекти и за този начин на финансиране. Можете ли да ни посочите малко повече подробности, ако обичате? Къде са съсредоточени проблемите? Дали са съсредоточени отделно в IDF, в кохезионните или в социалните фондове? или са съсредоточени в определени страни, в определен размер те съсредоточават ли се в началото на периода, около 2009, т.е. в началото на периода или в последствие е, поради неясните правила, които ние посочихме в началото на този период? Интересно е, интересно е да чуем. Искаме малко по-задълбочен анализ на статистическите данни, е, за да се прецени качеството на самия анализ. И освен това, искам да съм сигурна, че това, което комисията ни каза, е за съвсем различен инструмент. Е, има един единствен документ за обществените поръчки, който излагате днес. Вие не казвате, вие обаче казвате, че това не е документ, а е електронно средство, чрез което малките предприятия могат да участват в състезания по малки проекти когато, примерно, да кажем, образователната система влиза в сътрудничество с здравеопазването, всичко това трябва да бъде онлайн до година. Така ли е? Така че въпросът ми е, това е, чуждес, това е чудесно средство, което радикално ще упрости нещата. Малките предприятия е, ще могат е, да се състезават е, само в една единствена точка за информация. Как разпространявате пропагандата за това? Защото аз постоянно казвам на хората какво не върви в единния пазар, докато пропускаме да кажем какво върви в единния пазар каква реклама правите на това ново средство и ако в последствие на практика възникнат проблеми, можете ли бързо да се справите с тях? Благодаря ви. Някой друг иска ли да зададе въпрос, пита председателката? Добре, в такъв случай е, поредица от отговори. Благодаря, госпожо председател. Мисля, че е, може би въпросът се отнася повече за комисията. Благодарение на първия въпрос е, на френски язик, мисля, че е, комисията трябва да каже какви, какъв напредък е постигнат по директивата за концесиите. Господин Дион, благодаря ви за това, че за втори път ме изслушвате. Аз знам, че хубавата приказка винаги може да се повтори. Тези съвременна приказка се основава на доказателства от многогодишни доклади за въпросите. Вие казахте е, е, дали е, няма ние, ние говорихме по директивата за обществените поръчки и в, и в е, слайдовете, които представих, бяха специфични за вашата комисия. Имаше доста обещаващи цифри по директивата за обществените поръчки, като разбира се зависи от това как тя се прилага на практика. Това, което аз казах е, че общата тема е по-голяма гъвкавост и просто упростяване, е, за да има по-добър достъп за малките и средни предприятия. Това е нещо, което ние приветстваме. Има и други важни неща. Иновационно партньорство, е, нови е, правни инструменти за упростяване на договорите, нови състезания за определени услуги, като например образование и здравеопазване. Всичко това е много обещаващо в въпросния контекст. Сега дали Комисията е, е, иска да предприеме някакви действия. Мисля, че тя върви в грешна посока, но тя трябва да отговори на този въпрос. Е, сега ние ние казахме, посочихме причина за грешки, но това се отнася за малък брой грешки в нашата извадка. Мотивациите. Мотивациите на държавите членки. Разбира се, че е, измамата може да бъде основна причина. Много е трудно обаче да се посочи това. Трябва да имаме доказателства за това, което правим. Искам да кажа, че ако дадена държава членка, включена в нашата изванка, примерно Италия, Италия, която си признава, е, че има минало е, с предизвикателство с криминално поведение при обществените поръчки, в момента се взимат впечатляващи действия в определени държави членки с агенции за борба срещу измамите. Това е въпроса за е, определени действия на държавите членки. Всичко зависи какво правят е, на място. Примерно, много ще се намали броя на договарящите институции. Така че трябва да се види мотивацията, практическите действия в определени страни, които се предприемат вече, трябва е, да, да чуем и комисията какво прави по този въпрос. Е, по следващите въпроси на вашите колеги за 40% е, и темите доста широко похват от теми. В приложение 2 и 3 на доклада аз отговарям и на част от въпросите на председателката. Ние правим анализ на съсредоточаването на проблемите, така наречените кластери, за по-големите фондове, за кохезионните фондове, например. Това, е, там има повече проблеми, отколкото при социалните фондове, защото има прагове за обществените поръчки. Е, трябва е, за, дали е, е, разработваме програми за парите, които вече са изразходени. Трябва комисията да отговори на този въпрос. Двама комисария говорят и работят по тази тема. Аз е, с нетърпение очаквам е, представенето на госпожа Бенковска. Очаквам сътрудничество с тях. В нашата аудиторска работа казахме, че трябва да има колективно ръководство че комисията трябва да търси баланс в обществените поръчки. Това е от ключово значение. Те трябва да отправят сигнали, е, че желаят да направят това. Е, това е от ключово значение по подобни въпроси. Е, въпроса за рисковете при транспонирането трябва комисията да ни запознае с последните данни и накрая коментарите и въпросите на председателката. Благодаря ви. Има много повече данни в приложение 2 и 3. Вие казахте дали може да се екстраполира тези 40% за определени държави държавни поръчки в определена държава, в определени държави. Е, да, искам да бъда ясен. Европейската сметна палата не е аудитър на е, публичните разходи в 28 държави членки. Ние работим в близко сътрудничество с тях. Вие е, ни зададохте въпроси за SAIs. Може би отговорът би бил сходен. Може би данните за държавите членки са още по-лоши, но не знам дали разполагаме с достатъчно доказателства. Всяка държава членка трябва сама да се занимае с тези въпроси, докато ние се занимаваме с националните публични. Ние не се занимаваме с публичните разходи в определена държава членка. Председателката когато държава членка прилага тези програми, значи ли, че те не могат да спазват правила специфични за тези програми или просто те не могат да прилагат общите принципи на европейските публични поръчки. Това са две различни неща. Това, което аз виждаме, че правилата по специфичните програми могат да бъдат много сложни и административно комплексни. Мисля, че това е въпроса, който опира до националното и местното управление. Да, действително това се отнася за определени държави членки, които ние и двамата добре знаем добре. Въпросът е дали има връзка с а, а, националното финансиране, увеличението на а, националните разходи. Къде са, правила, къде са проблемите? В националните правила или в европейските правила? Въпросът е, когато има разлика, когато държавите членки имат национални правила и те са свободни да ги прилагат, или дали се добавят нови слоеве, е, които се възприемат като осложняване или се тълкуват по различен начин. Говорим за нови е, слоеве от европейски правила. Отговорът е, че и двете неща се наблюдават или неприлагане на твърде осложнено европейско законодателство, или държави членки, които са добронамерени, са създали нови слоеве от, от законодателство над европейските слоеве. Пак казвам, е, ние приветстваме гъвкавостта и свободните действия на държавите членки, но винаги има опасност някои държави членки да е, тълкуват по-свободно правилата и всъщност гъвкавостта да доведе до осложняване. Моето разбиране за намерението на законодателите, както сте и вие, е да се избягва такава позиция. Какво да направи комисията? Ние сме ясни в нашата препоръка. Европейската комисия е, право, им, е управомощена. Ние им, има правомощия ние е, казваме, че има нарушения. Комисията казва, че е, ще продължи с процедури по неспазване на правила, за е, суспендиране за това, че планове няма да се използват до края на 2016 година. Те заявяват, че са готови да действат. Ние приветстваме това, очакваме последици, ако държавите членки не прилагат правилата по прилагането на новата директива. Благодаря ви. Thank you. With the commissioner. Thank you.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 Една обща бележка. Мисля, че е, всички сме съгласни с това, което се каза, но искам да представя моята колежка от Диджи Риджи, ако не я познавате. Диджи е, Риджо, е, Европейската сметната палата са напълно наясно, че да се въведе ред в обществените поръчки в Европа е необходимо не просто да се транспонира директивите, но също така трябва да се изгради кредити и капацитети на национално равнище, за да може да се прилага не само буквата, но и духа на закона. Сега ще се опитам да отговоря на въпросите, които като че ли бяха за мен. De, de Juvin. Les traductions sont prêtes maintenant pour le document unique. Готови сме за единния документ и сме готови да започнем процедурата още утре. Действително закъсняхме малко, защото трябваше да отделим необходимото време на държавите членки. Важно беше да се постигне консенсус по този единен документ, тъй като той ще има значително влияние върху действието на предприятията и администрацията. Получихме а, уверения от държавите е, членки и сме сигурни, че всичко ще бъде наред до април 2016 година. А относно транспонирането на пакета, аз ви изброих три държави, Обединеното кралство, Унгария и Франция. Тези три държави вече частично транспонираха пакета. Получихме отлична информация от по-голямата част от държавите членки. Не мога да ви гарантирам, че до 2017 година, до края на 2016 всичко ще бъде направено, но всичко е в рамките на един разумен контрол от страна на държавните администрации. На господин Де Йонг, за да подчертая нещо, което казах още от самото начало. Да, Готови сме да бъдем твърди от края на 2016, началото на 2017 година, ако предварителните условия не са изпълнени. Същевременно обаче полагаме усилия, за да си сътрудничим с държавите членки. Целта е да се подобрят националните системи, да се подобри капацитета на държавите, както и нивото на обучение, да се подобрят институциите, да се подобрят системите, за да може всички да разберат ползата от ефективна и модерна администрация. Всички имат интерес да бъдат пълни играчи на вътрешния пазар. Относно въпроса на господин Солтеш, надявам се правилно да ви произнасям името, напълно сме неясно с факта, че е, е, в усилията да се развие професионализъм и да се изгради капацитет в страните членки, един от основните въпроси е, е да се разпространи схващането, че цените не са единствения критерий. Има много добри причини да се използва цената като критерий, но ако ако не желаете да използвате само цената като критерия, също така и качеството и политиките и така нататък, трябва да имате много по-добър административен капацитет, за да го направите. Така че е необходимо обучение на кадрите и надграждане на капацитета на национално равнище. В отговор на госпожа Стилер, аз като цяло съм съгласен, че не е достатъчно единствено да се създадат правилните закони и те да се напишат на хартия. Необходимо е много повече. Страните членки трябва да разберат колко е важно за Европейския съюз да има устойчиви, солидни системи за обществени поръчки, които да работят в страните членки. И мисля, че ние с Европейската сметна палата споделяме общо разбиране, че това е пътя по който трябва да се върви. И накрая, но не на последно място, относно един европейски документ за обществената поръчка. В момента се занимаваме това първо страните членки да се съгласят с този документ и второ да се споразумеят относно е една комуникационна кампания, която да следвам, защото вие сте напълно права че не е достатъчно тези документи да бъдат приети, също така да са познати и да се прилагат в практиката. Господин Тарабела, Искате ли да зададете въпрос, защото знам, че това са вашите теми? Да, госпожо председател. Най-напред бих искал да се извиня, че не можах да присъствам от самото начало на днешното заседание. Бях задържан в Комисията по селско стопанство. Там съм докладчик по едно от друго досие и трябваше да взема думата пред всички колеги. Бих искал да приветствам тази инициатива. Аз съм бил докладчик по директивите за обществени поръчки и много често ме канят за да говоря за това, което правим в това отношение в Европейския парламент. За мен е интересно да чуя как държавите членки прилагат директивите в националното си право. Да чуя как Европейската комисия упражнява контрол е, върху случващото се в някои държави. Бих искал също така да чуя как Сметната палата изпълнява своята а, роля. Имаше много проблеми в областта на обществените поръчки на времето, когато Барние инициира тази реформа. Всички помните, че основните злоупотреби ставаха в областта на обществените поръчки. Нямахме толкова голям проблем с наркотиците, с дрогата, с алкохола, колкото с обществените поръчки. Та искам да чуя дали Сметната палата упражнява контрол и налага някакви санкции. Преди малко чухме примера с Италия, която е взела драстични мерки е, за някои е, злоупотреби, така че би било интересно да имаме един общ преглед за това, кой се опитва да поправи нещата и може би да изготвим един вид черен списък. Може би е некоректно да се говори за черен списък, ама да имаме черен списък с държавите, които нищо не правят в това отношение. Важно е, за да може в крайна сметка на европейско равнище да постигнем нашите цели. Спомняте си, че 19% от брутния вътрешен продукт, да кажем 20% от БВП на Европейския съюз, трябва да се инвестира по най-целесообразен начин и да обслужва целите на европейските граждани. Така че всички сме засегнати. Как се прилага тази директива на място? Директивата е един инструментариум. Тя може да се използва правомерно или не. Държавите членки и техните компетентни служби обаче прилагат директивата. Нека да не го забравяме. Те питам как във всяка една държава членка до най-малката брънка на цялото това звено участват в прилагането на директивата, която изготвихме. Повтарям, ролята на Сметната палата е важна, но е важна и ролята на Сметната палата и на държавите членки – всички трябва да гарантираме целесообразно използване на европейските средства. Ето защо аз живо се интересувам от случващото се. Работата в Европейския парламент отне около две години, е, така че не само аз, но и много от колегите взимат при сърце всичко, което се случва в това отношение. Благодаря, госпожо председател. Правилна информация ли съм получила аз от моите асистенти? Да попитам. We always hope we've been properly briefed, Mark. Да, ние винаги на това се надяваме е, да са ни информирали правилно. Заповядайте да отговорите на въпроса, господин Овен. Благодаря за тази наблюдения и тези въпроси. Две неща. Относно това как комисията съществува своя мониторинг и дали проблемите ще се е, повторят през изминалите години. Проблемите като че ли са едни и същи в годишните доклади. Европейската сметна палата утре ще публикува доклада си. Надявам се да не очаквате от мен е, е, коментар. Не мога да, не мога наистина да коментирам, ще трябва да изчакате до утре да прочетате документа. А, вие попитахте дали трябва да има черен списък. Аз не мисля, че трябва да има черен списък а, а, в това отношение, но риска съществува. А, но на страница 36 в бележка под линия 35 и 36 публикуваме два списъка от страните членки. Първият е списък, бележка по от линия 35, е списък от 12 страни членки, които към 2015 година не са изпълнили изискванията за обществените поръчки. Казах в моето изложение, че комисията а, казва, че в последствие три държави членки са извадени от списъка и те не са изпълнили изискванията. Девет обаче продължават да имат този проблем. А, съгласно DG Грао, има четири страни членки, с които генералната дирекция работи отблизо, тъй като те имат проблеми с обществените поръчки, по отношение на спазването на изискванията. И ако погледнете на страница 36, ще видите списък на страни членки, на, на които комисията е обърнала, така да се каже, специално внимание. Моя колега от Диджи Риджил иска да каже няколко думи. Благодаря ви, Виктория Нята от Диджи. Само за една минута искам да потвърдя, че ние наистина работим в много тясно сътрудничество с DG Growth, за да осъществим превенция там, където е възможно, за да може страните членки да са по-добре подготвени за коректни обществени поръчки. А когато става дума за коригиращи мерки, спиране на финансирането, корекция и така нататък, това също трябва да бъде Зато предвид, когато се обсъждат мерки, в това число е работата на по-високо равнище е, в комисията. И още едно нещо, само за яснота. След като са намерили нередности в 40% от обществените е, поръчки, би трябвало да кажете за каква стойност се говори. Що с, ако търсим изражение в стойност, около 10% от общата стойност от фондовете са засегнати от тези наредности. Благодаря. Uh, Добре, минавам тогава към следващата а, точка. ТИСА. А, споразумение за търговията с услуги. Okay, we move on to the next item, which is on... към следващата точка. докладът ти е се на Вивиан Розиер. Имаш думата. Благодаря ви. Най-напред бих искал да благодаря на всички колеги, които допринесоха за работата ми по това становище, всички, които внесоха изменения. Специални благодарности на всички докладчици в Сянка. Работихме при особено трудни условия. Имахме изключително малко време. Миналата седмица беше зелена седмица. Остават ни дискусии по още няколко аспекта, но в общи линии наистина благодаря на всички докладчици в Сянка за това, че при тези изключително трудни условия дадоха своя принос. Благодаря на всички за тяхната работа, благодаря за доброто сътрудничество. Темата е сложна, споразумение по търговията с услуги, доста разногласия и доста различни гледни точки има по темата, но се надявам, че ще се стигне до компромис. Утре ще гласуваме и по това становище. Ще гласуваме и компромис изменение 3 за потребителите, за работниците, създаването на работни места – Компромис 4 ще се отнася до баланса при обмена в рамките на този договор ще се даде и възможност за законодателстване на държавите членки в името на общия интерес. Компромис 6 изключва публичните услуги от приложното поле на договора. Има и някои други компромиси в областта на обществените поръчки и професионалната мобилност. По няколко аспекта все още не сме стигнали до компромис, но аз се надявам, че в рамките на следващите минути и часове ще успеем да стигнем до такъв, за да може да гласуваме утре. По общите цели имаме някои проблеми с формулировката, но се надявам, че ще преодолеем и тази трудност. По отношение на прозрачността, знаем, че за търговските споразумения, най-вече по отношение на трансатлантическото партньорство, имаше много дискусии. Гражданското общество трябва да има достъп до повече информация, да имаме по-голяма прозрачност. Надявам се, че постигнатия компромис ще удовлетвори всички. Всички ние обаче, е, без значение каква е политическата ни принадлежност, е, желаем да има прозрачност. При гласуването в комисията ще се направи избора между различните компромиси и, както вече ви казах, дискусията все още е жива по отношение на клаузите, по отношение на списъците, хибриден списък или положителен списък, достъпа до пазара, приложното поле, регулираните професии, всички тези аспекти все още са нерешени. Това проекто становище се предлагаше един по-специален подход, а именно групиране на целите в споразумението по търговията с услуги. Със сигурност по този начин се улеснява достъпа до пазара, но се дава възможност и за лоялна конкуренция. Предприятията получават необходимата защита, но потребителите, работниците, околната среда също трябва да бъдат защитени. Смятам, че по време на преговорите във връзка с търговски споразумения не трябва да се забравя принципа на взаимност и на равновесие. Не трябва регулирането на сектора за европейските предприятия да бъде по-неблагоприятно от това за предприятията на трети държави. Това е от мен. Благодаря. Благодаря на докладчика. Сега докладчицата в сянка подред. Първо госпожа Галпелц. Благодаря, госпожо председател. Първо искам да благодаря на докладчика за нейната работа. Както тя каза, че въпросът е много сложен и много чувствителен на европейско равнище и никак не беше лесно да се изработят компромисни изменения, които да се подкрепят от мнозинството. Но в крайна сметка повечето от тях наистина са приемливи за нас. От името на моята политическа група трябва да, трябва да се каже, че трябва не само да се изменят настоящите документи, но и да се създадат нови условия за отваряне на единия пазар. Друг е въпросът как ще го направим. И има някои изменения, с които не сме особено съгласни. Първо ще започна с компромис 8 относно положително изчерпателен списък. за а, един вид а, споразумение страните ще използват положителния списък, а, а за международни а, отрицателни. А, не смятаме, че а, фирмите трябва да имат възможност добре да оценят какво е а, какво да правят и какво да не правят е, на пазара. Нашите изменения, ние правим предложения, които не са а, е, оптимални, но биха могли да а, е, свършат работа с помощта на положителния списък. Смятаме, че това е много важно. Моята група не подкрепя компромис 5. Аз подкрепям и рамките access commitments. By means of uh, limitations and uh, exemptions. Със средствата на ограничената всяка страна има суверенното право да прецени дали да приложи съответните две разпоредби или не. С изключение на тези две изменения не виждам други съществени проблеми, но тези две, които споменах, са наистина проблематични за нас. Благодаря за сътрудничеството, за работата по този по това чувствително и тежко становище. Thank you. Emma McClarkin for the ECR. Well, thank you, Chairman, and I would like to thank the Rapporteur and the... От името на ЕКРЕ. Благодаря. Благодаря и за това, че успяхме да се придържим към сгъстаяния дневен ред. Благодаря за срещата в Страсбург, за ЕКРЕ. Има още два въпроса, които не можем да подминем. А, и ако това а, становище е, не, не вземе предвид а, това, споразумението за търговията с услуги няма да изпълни целта, а, на която трябва да служи, да изчерпи пълния потен, потенциал. Ако това споразумение не е достатъчно амбициозно а, и всеобхватно, смятам, че не бива да бъде приемано от а, нашата комисия. А, днес при нас ще дойде комисар Банковска, а, с която ще говорим по стратегията за един пазар. А, а, трудно е да преодолеем историческото отсъствие на мир и да постигнем един базар, също така и в областта на услугите. И се опасявам, че бихме могли да включим а, някои от тези съществуващи проблеми с поразумението ТИСА. Аз не мисля, че трябва да излъчваме точно това послание и това е нещо, което не мога да подкрепя. съществуването на система за положителни е, списъци е, е проблематично за нас. Обсъждахме този въпрос и когато говорихме за е, ТТИП. Нищо не се е променило, няма нищо различно. Това не е начинът по който трябва да приемаме компромиси. И аз смятам, че имам подкрепа на повечето партии в комисията. А, мисля, че на по-високо ниво на защита ще ни позволи да се отворим за нови възможности и, както казаха колегите от НП, ние също не можем да подкрепим компромис 5. Ние смятаме, че е, този компромис подкопава позицията на е, комисията е, в хода на преговорите. Е, Аз е, не мога да разбера защо е, не успяваме да се убедим около едно е, мнение, но трябва да, да видим какво ще правим. And I think that really making sure that we have an ambitious and comprehensive за да подкрепим промишлеността. Ако а, а, заличим нашето изменение едно от компромис едно, а, а, пак ще може да подкрепим този а, компромис но една голяма част от нашите изменения не са включени в окончателния списък за гласуване. Ще помоля председателя да погледне още веднъж този списък. В крайна сметка идеята беше това споразумение, е, това становище да има положителен характер, за да може споразумението ТИСА да разкрие целия си по потенциал и становището на нашата комисия трябва да подчертае точно това. А, списък на следващите оратори. Прочита председателката. Um, so Dieter first, who's not here. Дитър е първия, който го няма, Денис Де Янг. Благодаря, Вики. Искам да благодаря на госпожа Розер, защото наистина досието е много тежко и тя наистина искрено се опита да обедини позицията на групи, които не споделят едни и същи разбирания, своите компромиси. Имам различно мнение само по два или три въпроса, но в по-голямата част от смената сме съгласни. ако има група, която има нещо против, поради причини, които нямат нищо общо с услугите, ако успеем да обединим тази група с друга група, която иска споразумението да се постигне колкото може по-бързо, това вече е успех. И това можем да го направим, когато даваме гаранции за обществените услуги, защитаваме правата на потребителите и така нататък. И мисля, че точно това е намерението на тази комисия, не толкова да каже, че ни подкрепяме сектора на услугите. Ние просто искаме да дадем карт бланш на тези преговори. И цялата система да, да се обединят на толкова различни държави е наистина а, не много проста, е, особено по такъв чувствителен въпрос. Председателката Игор. Да, трябва, трябва да кажа, че преговорите между докладчицата в Сянка бяха много интензивни. А, е, докладчика свърши страхотна работа, опитвайки се да намери баланс между всички политически групи, които а, е, имаха различни виждания относно дълбочината и обхвата на споразумението. А, е, искам да изложа позицията на а, зелените по някои компромиси. Ние подкрепяме компромис 5, компромис 8 за положителния списък и компромис 9 относно обществените поръчки. Въпреки слабите езикови формулировки в компромис 2 относно прозрачността. Можем да подкрепим това споразумение. Също се отнася до е, компромис 6 относно обществените услуги. Компромис 10 относно взаимното признаване на професионалната квалификация. Също можем да подкрепим, въпреки недостатъчно добрата формулировка. Ние не подкрепяме компромис едно, който иска по-амбициозно споразумение и не подкрепяме споразумение три. който формулира високи очаквания към споразумението е, ТИСА и не споделяме изменението относно реципрочността. Така че нашето мнение е относно това становище е достатъчно критично и не знам дали нашата група ще го подкрепи. Merci, Madame la Présidente. Je suis assez perplexe face aux propositions de certains de... Аз съм дълбоко... Bien les risques de l'application d'un tel аз съм очудена от позицията на някои колеги. Като чета изменение 25, виждам, че някои се отдалечават от здравия разум в економиката и търговията. Цитирам, докато ти се гарантира взима достъп до пазарите, отсъствието на реципрочност няма да бъде повод за отсъствието на пазар на услугите в Европейския съюз. С други думи, когато ни нападат, ние не мърдаме. Тази формула е неясна, но тя е и опасна. Кой е автор на това изменение, което ние защитаваме в е, преговори, които така или иначе тръгнаха на зле? Освен това, мисля, че е, докладчицата е наивна и опасна. Тя говори за extensive clause, ratchet clause. Това е напълно антидемократично. Аз защитавам позицията на левицата. Това е економика, която се основава на пълната реципрочност. Това е принципа на економическото право и на международното право. Ние не искаме да самоубиваме нашите економики. Народа е, е суверен, трябва да се допитаме до него чрез референдум, той трябва да реши. Изменение 10 предвижда организацията на такъв референдум. Надявам се да го подкрепите и накрая се надявам той да бъде изключено, както вече поисках, от компромисно изменение номер 2. Благодаря. Um, so И така председателката, е, е, представители на комисията дойде при няколко минути. Сега искам да ви напомня процедурни правила във връзка с разделното гласуване. В пленарна зала, е, това са правила за пленарна зала, които се отнасят и за гласуването в комитет. Сега, в текста, който ще гласуваме, имаме позоваване на една или две точки, е, които е, препращат към е, отделни части, които имат самостойно значение, т.е. може да се иска разделно гласуване от нашата политическа група. Групи, които настояват за разделно гласуване. Не може да има компромис, ако, ако повече от една група не го подкрепя. Компромиса по принцип предвижда повече от един. И ако искаме да включим изменения в компромис, трябва да получим подкрепата на групата, която предлага измененията. С други думи, тази група може да поиска разделно гласуване по тези изменения но е, вие не можете, например, е, да е, вземете изменения от представител на Народната партия и да го включите в компромис без подкрепата на Народната партия. И тогава те заявяват, че искат разделно гласуване в допълнение към измененията. В противен случай ние подромваме демократичния процес при предложенията за изменения. Така че имайте предвид, когато определени групи искат разделно гласуване или гласуване на части, е, това се е, препоръчва. Това означава, че ако някои изменения отпаднат, при разделното гласуване е нормално да можем да гласуваме нещо в допълнение към компромисите и към е, гласуването на части, когато различни групи са а, настояли за това. Марк първо има думата. Накратко, направо, направо към целта. Е, е, сега, речет Стенсил, компромис 5. Това предлага, е, че всички нови тавани са необратими и всяко завишение трябва да започне след подписването на споразумението. Мисля, че това е опасно за обществените услуги, за обществения интерес, за гражданите, за потребителите в Европейския съюз. Искам това да не се включва в споразумението, за да останат независими обществените услуги. Във връзка с социалните услуги в Европейския съюз, някои държава членка няма да може да се върне назад при либерализация на услуги, когато това не е ефективно за услугите. Ако, примерно, либерализираме дадна услуга, но после се окаже, че това не е рентабилно, примерно почтата в селски райони на времето, тогава е, държавата трябва да има възможността да, е, да, да даде на заден ход. Сега, говорим за хибридни или отрицателни списъци. По-скоро трябва да има положителен и ясен списък. Знам, че нашите позиции обаче са успорвани. И е, накрая е, в е, това споразумение се е, изключват обществените услуги, независимо от начина на финансирането им. Трябва да подкрепяме тази позиция по време на преговорите и в заключение искам да поздравя Виршини Розиер за напредъка, който се постига чрез много компромиси. Е, и накрая реципрочността не е мръсна дума, защото това засяга много области. Примерно при обществените поръчки виждаме, че в Европейски съюз сме били наивни при обмена. Ние заявяваме, че трябва да отваряме границите, да не се затваряме в себе си, но не на каквато и да било цена. Когато другите не го правят, не е, е грубо е, да настояваме за реципрочност, това трябва да бъде оръжие при преговорите, да се търсят пазари на други места, а не само е, някой е, така да гризе от нашите пазари. Председателката. Следващи изказващ се vis-à-vis ce qui a été dit de mon collègue. Отново говорим за реципрочност, това, което каза моя колега Марк Табела. Не искаме да сме наивни, но искаме това становище да получи мнозинство в е, пленарна зала. И за да го постигнем е ясно, че здравия разум, за който говори колегата, липсва, поне според нас. Особено при компромисни изменения 5 и 8. Е, въпреки това искам да кажа, е, че ние искаме утре да се постигне решение, което да се одобри от нашата комисия. Ето защо, госпожо председател, бих искал да помоля докладчицата дали не може да се потърси съгласие по е, компромисни изменения 5 и 8. Благодаря ви. Виржини. Euh, благодаря, госпожо председател. Сега по списъка за гласуване. Аз вече съм правила такива списъци едно време и и, и действително препоръките са, са такива, каквито ние искаме да прилагаме, колкото до подкрепата за някои компромиси от страна на политическите групи. Е, мисля, че условието е да се прилагат правилата, които вие обяснихте. Работи се по това. Колкото до компромисите 5 и 8, дискусията продължава, макар че гласуваме утре. С удоволствие ще прочета предложенията на колегите, когато се търси общ интерес. Е, непрекъснато съм се опитвала да свърша тази работа през е, последните седмици, но както казахте, сроковете бяха кратки. Ние е, дискутирахме активно, но при кратки срокове. Още веднъж от сърце благодаря на всички докладчици в Сянка. Въпреки трудностите, които споменахте, е, всички проявиха желание да вървим напред. Искам да им благодаря. Very, very your... Председателката, благодаря ви за работата, която сте свършила. Утре ще гласуваме утре сутринта гласуваме. Надявам се списъка за гласуване да е ясен. Когато членове искат е, гласуване на части, езикът трябва да бъде ясен, да видим къде се гласува на части. Искам предварително да видя списъка, тогава ще позволя гласуване на части. Ако се иска разделно гласуване, всичко трябва да бъде ясно. И ако не е ясно, е, няма да позволя. Е, искам езика да бъде ясен. Благодаря ви. Надявам се че е, представители на комисията ще дойде скоро. Чакаме. ladies and gentlemen, if I could possibly ask you to take your seats. Дами и господа, дали мога да ви помоля да вземете местата си? Thank you. Благодаря. So, thank you very much, Commissioner Biankowska, for coming. Добре дошла, уважаема госпожо комисар. Доколкото разбирам, доста предизвикателства сте имали в днешния ден, така че наистина ви благодаря за това, че се отбихте от Амстердам, за да може да сте сред нас днес. моментът е, че извънредно заседание на съвета по конкурентоспособност и на този съвет също се разглеждат въпроси свързани с индустрията. И в частност се обсъжда кризата в стоманодобивната промишленост. Доколкото знам, комисаря Катайнен, както и госпожа Бенковска трябва да са в Европейския парламент днес. Вие ще ни представите стратегията за вътрешния пазар тази стратегия а, говори много за малките и средни предприятия, за интелектуалната собственост, за новата економика, но може би вие бихте искали да се възползвате от тази възможност и в уводните си думи да ни кажете това, което ще се обсъди в съвета конкурентоспособност за стоманодобината промишленост, защото много работни места са в залог. по точка разни. На днешното заседание ще разгледаме както тази тема, така и е, други важни е, теми. Стратегията за единния пазар подпомага всички отрасли и отговаря на основните предизвикателства. Доста сериозни проблеми имаме в това отношение в Европа. Още веднъж добре дошла сред нас, госпожо комисар. Очакваме е, дълго време стратегията, така че благодаря ви за това, че сте сред нас, за да ни представите днес. Е, благодаря, госпожо председател. Уважаеми членове на парламента, благодаря за поканата да бъда а, а, тук. А, последните новини от съвета по конкурентна способността ме достигнаха миналата седмица, така че за мен е много важно, че сега мога да бъда тук и да ви информирам за това каква е, е позицията на комисията. Бъдещето на стоманобилната промишленост е изключително важно за нас и ще кажа по този въпрос няколко думи след малко. Както знаете, стратегията за единния беше е, е, напубликувана преди десетина дни, така че това е една първоначална размяна на мнение на ранен етап. Това ще бъде сърцето на нашата работа през следващите няколко години. Е, знам, че и вие започнахте работа по тази стратегия с доклада на госпожа Коми. Е, чакам с нетърпение дискусият е, днес. Документ е много важен не само за мен, но и за цялата комисия, тъй като той е един от множеството стратегически документи, прият от комисарите през тази година. Пред 11 месеца беше прията Европейския инвестиционен план, стратегията за един цифров пазар, другата страна на нашия медал предложението за Съюза на капиталовите пазари. Списъка ще бъде завършен с пакета за трудовата мобилност а, и а, пакета за кръговата економика, а, когато координирам аз заедно с комисар а, Вела. А, ние решихме е, стратегията за единния пазар да надгражда на тези е, документи. Така че аз си сътруднича с е, моите колеги и между тези документи, които изброих, е, има много връзки. Например, достъпа до финансиране за малките и средни предприятия. То всички тези документи са взаимосвързани каква а, беше основата на нашата работа. А, разбира се, ни от 11 години а, работим с всички заинтересовани страни. А, аз а, разговарям с а, предприятията, малки, средни, големи, потребителските организации и така нататък. Всички те не твърдят, че единия пазар е изобщо не работи, но твърдят, че не се възползваме изцяло от всички възможности, които единния пазар ни а, предлага. Така че ние трябва да направим необходимото, за да намалим големия брой пречки, които все още съществуват на национално и европейско равнище и да създадем а, а, рамка, която да ни даде възможност за иновации и растеж. И нещо, което също е много важно и важно и лично за мен, е да имаме документ, който да ни позволи да постигнем резултати. Казвала съм го много пъти тази година е годината за планиране на комисията. Следващата година ще бъдат години на изпълнение на нашия план и е, на резултатите. Така че тази стратегия не е напълно нова. Тя а, а, представлява, така да се каже, апдейт. Ние залагаме а, няколко наброй мерки, не е огромен брой, за да може да имаме наистина видими резултати, за да може да подобрим ситуацията на бизнеса и на гражданите в страните членки. И Както казах, ние провеждаме, така да се каже, тест на необходимостта. И аз се надявам и разчитам, че е, вашата комисия споделя и подкрепя нашия е, подход това, както съм казвала много пъти, тази стратегия не предполага създаването на огромен брой законодателни актове, а използване на съществуващите и подобряване на тяхното изпълнение. Това беше точката, от която започнахме. Стратегията за единния пазар се състои от 22 целенасочени действия, които трябва да бъдат извършени до 2018 година. Тези дейности са насочени към създаване на нови възможности, създаване на модерна рамка и постигане на резултати, което всъщност е и основния а, приоритет. Нека да се спра на всички по-отделно. Първо за, за създаването на а, възможностите. Първо да се създадат а, повече възможности за потребителите, които желаят да закупят стоки и услуги, където и когато искат в Европейския съюз. А, потребителите а, а, не приемат ограничаването на техния избор до онлайн или офлайн а, пазар пазаруване в една определена област. Ние не можем да продължим да толерираме фирмите да фрагментират пазара е, и да е, е, искат по-високи цени за една и съща услуга в различните страни членки. Потребителите трябва да знаят защо цените са различни в различните страни членки от какво зависят те и защо те са свързани с мястото, на което се предлага стоката а, или услугата. Посланието към бизнеса е а, просто. А, а, много често а, компаниите е, желаят е, в определени е, райони да има един пазар, в други не. И във вторите райони те използват дори и на регионални мерки за сегментиране на пазара. А, второ, ние ще продължим да търсим случаи на дискриминация, основана на мястото а, и ще изготвим до средата на следващата година законодателно предложение, може би някакви насоки и ръководство, възоснова на член 20 от директивата за услугите, в тясно сътрудничество с комисаря Етингер и заместник председател Ансип. Трябва да създадем възможности за потребителите да докладват за наблюдаване тях в случаи на дискриминация. Освен това, страните ако страните членки а, имат а, устарели разпоредби, а, ние трябва да им дадем насоки за това как да ги а, реформираме и да ги да дадем съвета ли има нужда от а, нови. А, ще създадем, а, може би, нови разпоредби към директивата за професионалната а, квалификация до края на тази година, началото на следващата. Ние желаем а, а, бизнеса с всякакви размери да а, а, има равни възможности. Искаме да напреднем по отношение на директивата за услугата, но нашата истинска цел е да направим живота на бизнеса по-лесен. Затова аз ще предложа един нов електронен паспорт за услугите а, тази идея предвижда а, бизнеса да може онлайн да даде цялата информация, която е необходима за да работи той е на територията на всички страни членки. 13% от европейския бизнес се занимава с търговия на, на дребно и с строителство търговците на дребено в Европа все още се сблъскват с твърде много ограничения, все още има наистина твърде много ограничения за това как те да работят, което означава за потребителите по-малък избор и по-високи е, цени. Така че ние ще изготвим списък на добрите практики и ще следим как страните членки ги прилагат. и Нека, е, искаме да направим нещата по-лесни за новосъздадените фирми. Ще създадем а, само за новосъздадени е, е, фирми. Ще излезем с законодателно предложение следващата година за обявяване на несъстоятелност, нещо което фирмите са искали многократно от нас. Това ще бъде инструмент, с който да дадем втори шанс на предприемачите. И заедно с Косме и Европейския фонд за структурни инвестиции ще финансираме това начинание. Като част от нашата работа за иновация, по, по за съкръщаване на иновациите, ние ще разработим европейска програма за сътрудничество в тази област. През изминалите месеци ние направихме преглед на съществуващото законодателство и констатирахме, че за економиката на сътрудничество ще може да се е, използва настоящото законодателство. Няма да е необходимо е, ново. Е, Що се отнася до главите за малки и средни предприятия, за създадени е, фирми, те ще бъдат преразгледани през следващите месеци, за да се потърсят някои нови, да се потърсят нови идеи, как на европейско и национално равнище да се опрости живота на малките и средни създадените предприятия. Втората точка а, касае модернизацията и иновациите. След дискусии и след задълбочен преглед на това как работи единния пазар, ние установихме, че трябва да се създаде модерна рамка за и стандарти за обществените поръчки и интелектуалната собственост, да разработим стандарти, които да, да бъдат навременни, иновативни и да отговарят на изискванията на пазара. А, нашата цел е да а, направим това възоснова на най-добрите стандарти, както на комисията, така и на бизнеса. Да направим комбинация а, между а, тях като нашата цел е европейските стандарти да бъдат водещи, включително и стандартите за услуги. През следващата година ние ще разработим насоки за приоритизирането и използването на стандартите от бизнеса. Второ, трябва да направим така, че разпоредбите на новата директива за обществените поръчки да бъдат прозрачни и лесно приложими. Ще ще, между 2017-2018 година ще излезем с множество инициативи за тази цел. Имаме нужда от а, система за нашите малки и средни предприятия, а, която да насърчава техния творчески подход и иновациите, а, така че ще разработим множество инициативи за това. И накрая Трето, най, най, третата точка, най-важната за мен, е постигането на резултати. Е, защото не е достатъчно да разработваме нови инициативи. За нас е важно резултатите да бъдат е, видими, да бъдат осъзаеми, видими за е, бизнеса, за потребителите и за обществото. И това ще бъде фокуса на моята работа. Първо трябва да направим така, че съществуващите правила да работят. В момента се провежда а, преглед. комитет, вашата комисия също наблюдава а, нещата, наблюдава приложението на законодателството, но наистина не трябва да направим повече, за да създадем а, култура на спазване на стандартите в страните членки. Това ще бъде най-трудната част, но също така и най-важната всички ние знаем какви са политическите и понякога техническите предизвикателства пред транспонирането на европейското законодателство на национално равнище, така че трябва още от самото начало, пък и до самия край, да работим в тясно сътрудничество с националните е, е, власти. трябва да изберем наистина интелигентен и целенасочен а, а, подход а, а, и, и, и да направим така, че страните членки да поставят а, а, като приоритет транспонирането на европейското законодателство, а, а не да а, ни оказват съпротива, защото имаме пазар с половин милиард потребители, които са, които са общи за всички. А, и това е аргумент, с който да покажем на страните членки, а, че а, трябва да прилагат европейските изисквания и стандарти. Също така трябва да получим специфична информация от предприятията, за да може да насочим по подходящ начин нашите усилия и да работим за изграждане на инструмент за получаване на такава информация, за да може единния пазар в крайна сметка да, да не се подкопава нито от страните членки, нито от самия бизнес, така че трябва да направим така, че да получаваме директна информация от а, фирмите. Освен това, директивата за услугите, директивата за стоките трябва да проработят на практика посредством процедурата за нотификация и фирмите да знаят своите правила и да установим система за наблюдение на пазара и установяване на несъответстващите продукти. Също така трябва да продължим да а, прилагаме е, е, инструментите на европейския е, семестър. И сега в заключение ще кажа, че е, е, времената са тежки за Европейския съюз. Мнозина поставят под въпрос Европейския пазар, в това число и членове на европейския пазар, поставят под въпрос единния пазар, е, желаят е, да дадат приоритет на определени фирми или на определени групи потребители. От една година а, провеждам а, анализи и дискусии а, след тази една година. А, не съм съгласна а, с противниците на единия пазар. Аз съм убеден привърженик на единия а, пазар. Аз смятам, че единия пазар е едно от най-големите постижения на Европейския съюз. През последната година чух отново предприемачи е, и потребители въпроса е, в чия полза са всички тези правила. Но също така и разбрах, че когато ограниченията са твърде много, фирмите и потребителите просто не се възползват и от предимствата в рамките на стратегията, за която говорим, се надявам нещата да проработят. Това ще бъде възможно, ако имаме колективната подкрепа от ваша страна, от страните членки и от потребителите. Ще продължа да работя с всички заинтересовани страни. Защото най-добрите идеи се раждат в дискусия с хората, които са в най-тесен допир с практиката. Това наистина е най-ценният подход. Форум по посветен на единния пазар ще бъде организиран в Европа през юни. Следващата година заключителната конференция е планирана за 13 юни по време на холандското председателство. Това ще бъде много важно събитие, много важен форум за обмен на мнения. Благодаря ви. Commissioner, thank you very much. It's extremely helpful. Благодаря ви, госпожо комисар. Изключително полезно беше да чуем вашата гледна точка. Ще ни кажете ли нещо повече за съвета, както поисках в самото начало? Сигурна съм, че ще ни представите и копие от а, а, вашето представяне. 15 души се записаха за изказване. Ще чуем най-напред докладчиците и докладчиците в сянка. Бих искала да помоля всички ви да се придържате към 2 минути и половина за докладчиците и докладчиците в сянка, за да може след това да дадем възможност на колкото се може повече колеги да зададат въпросите си. Лаура Коми. Благодаря, госпожо председател. Ще се опитам. А, вие имате една допълнителна минута, защото се докладчи, казва председателката. Благодаря ви. Благодаря и на вас, госпожо комисар. Ние сме готови да си сътрудничим с вас и да работим, за да постигнем ефективен за гражданите резултат. Това е нашата основна цел. Да навлезем незабавно в същината на проблема. Плана за действие в областта на ДДС е отличен, защото по този начин ще се повиши платежоспособността на предприятията. Това се конкретни мерки, които ще имат ефект на лоста върху пазара. Смятаме, че е много важно да се засили конкурентоспособността на предприятията и разбира се да се създадат нови работни места, нещо, което и вие самата посочихте. Специално внимание отделяме на новосъздадените предприятия, на малките предприятия – но да не забравяме и вече съществуващите, действащите на пазара предприятия. Тези предприятия трябва да повишат своята конкурентоспособност. Административните, данъчните и други пречки пред тези предприятия трябва да паднат. Тези предприятия трябва да получат достъп до пазарите на останалите държави членки. Разбира се, трябва да се улесни и възможността за учредяване на ново предприятие. За това смятаме, че инициативата за новосъздадените предприятия е изключително важна. Директивата за услугите. Трябва да видим до каква степен тази директива е транспонирана. Ако е била транспонирана, в кои държави и в кои точно моменти държавите са изпитвали проблеми. Със сигурност по този начин ще може да хармонизираме системата и ще запазим различията между държавите членки. Относно регулаторната рамка. Трябва да имаме еднакво тълкуване в всички държави и членки, защото в противен случай ще трябва да приемем регламент. Може би регламент е най-доброто решение. А относно надзора на пазара, изключително важна тема с оглед и на случващото се с Volkswagen. Има блокиране на процеса в съвета, а е необходимо да продължим напред. Европейската комисия трябва да реагира колкото се може по-бързо и да излезе с изявление по темата. Извинявам се, госпожо председател, малко превиших времето си a speaker from all of the groups and then ask the Commissioner to give one round of responses. Is that okay? okay? So um, I know that the um, S&D shadow is Marlene Mitzi. somebody speaking for Marlene? Докладчикът на социалистите и демократите. Някой иска ли да се скаже от негово име? Криста. Не, не взимам думата официално, но бих искала да се изкажа, защото след малко ще трябва да тръгвам. Имам един ясен а, въпрос и конкретен. На базата на казаното от вас днес тук и на базата на стратегията, разбирам, че вие сте поставили акцента върху пакета за безопасност на продуктите. Същото се отнася и до пакета за надзора. Вие поемате много инициативи по отношение на надзора на пазара – и съвсем правилно се занимавате с наличния проблем. Опитвате се да намерите решение, вместо да направите всичко това, което е разписано тук. Ако а, не направите нищо конкретно и в това отношение, държавите членки ще изоставят този пакет и тогава а, доста проблеми ще имаме. Това може би не е най-доброто решение. Well, in the ECR, we always welcome a single market strategy, and I think this is one of a series of initiatives that have... Следващия оратор. Благодаря ви, госпожо председател. Имахме акта за вътрешния пазар, имахме поне четири стратегии, за да може Европа да стане по-конкурентоспособна. Харесва ми посоката, по която поема стратегията, но много от проблемите вече съществуват от дълго време. Амбициите са едно нещо, а резултатите съвсем друго. Съвсем накратко. Как възнамерявате да въведете тази инициатива като добре действащия паспорт, като използвате местните оператори? Смятате ли, че проучванията ни показват, че ще може да постигнем този растеж? В ЕКР ние подкрепяме вашите цели и колкото се може ще ви помогнем. Стратегията се фокусира върху новосъздадените предприятия, което е чудесно. Има различни е, действия, които се предвиждат в това отношение. Не можем да си позволим провал. Не всеки може да приеме идеята, че някои от предприятията ще се провалят, но реалността ни показва, че 90% от новосъздадените предприятия е, фалират. Ако няма новаторство, ако няма поемане на риск, няма да може да имаме общество, почиващо на научна и развойна дейност и използващо новите технологии. Ето защо приветствам подхода ви, но все пак е, нека да не забравяме, че не всички компании са новосъздадени, не всички са цифровизирани. Нека да вземем предвид и традиционната индустрия, вече съществуващите предприятията. Въпросът ми е какви мерки ще предприемете за този тип предприятия във вашата стратегия. Аз съм докладчик в един нов доклад в комисията ИМКО за нетарифните пречки тези е, пречки възпрепятстват търговията. Знаете, че има и много допълнителни изисквания. Много от предприятията биха искали да се възползват от предимствата на вътрешния пазар. Смятате ли, че в директивата за услугите, ако имаме по-добро посочване на нетарифните бариери, е, не можем да допринесем за по-добри практики между различните държави членки? Председателката прекъсва. Следващия. Благодаря, госпожо председател. Благодаря ви, госпожо комисар. Вътрешния пазар е едно от най-големите постижения на Европейския съюз. Това е несъмнено. Потенциала на вътрешния пазар все още е не използван изцяло. Ние приветстваме стратегията и усилията на комисията. Как възнамерявате обаче да увеличите трансграничните възможности за малките предприятия? Как ще се премахне административната тежест за новосъздадените предприятия? Как ще се увеличи дейността на вече съществуващите компании? Европейския съюз трябва да промени подхода си към фалита и провала в бизнес сферата. В САЩ това е нещо нормално, докато ние гледаме прекалено строго на подобен неуспех. Нормално е да кажем на хората, че е нормално да не винаги да постигат добър резултат. На всеки от нас се е случвало. Смятам също така, че Европейската комисия трябва да бъде по-амбициозна, ако искаме да имаме растеж в европейската економика. Крайно време е единния пазар в Европа да бъде актуализиран и на практика, не само на теория и на хартия. В тази стратегия се признава, че трябва да се обединят усилията в рамките на единния пазар – и на новосъздадените предприятия. Необходимо е да се отвори единия пазар за услугите и да се подобрят трансграничните възможности за малкия бизнес. Надявам се, че паспорта за услугите няма да доведе до допълнителна административна тежест, нещо, което се случва обикновено, а ще намали пречките за доставчиците на услуги на практика а, и навсякъде. Вярвам, че Европейската комисия трябва да намери начин за прилагане на принципите за взаимно признаване на услугите. Надявам се, че тези принципи ще се прилагат както за услугите, така и за стоките. Понякога е, таксата за доставка на дадена стока също играе ролята на пречка. Тогава за каква е конкурентоспособност говорим във вътрешния пазар? Благодаря. От името на ГУЕ, тук пише и НЕС, но доколкото виждам, Денис Де Йонг ще вземе думата. И НЕС не е тук, казва господин Де Йонг. Аз ще а, говоря съвсем накратко. Госпожо комисар, благодаря ви за презентацията. Благодаря за това, което казахте за сегментирането на пазара. Очакваме вашето предложение. Трябва да се постави акцента върху малкия бизнес, но бих искал да ви обърна внимание на социалния и културния аспект в това отношение. Правото за започване на бизнес и извън центъра на големите градове трябва да се остане възможност. Аз бих искал да чуя какво е мнението ви в това отношение. Стандартите и тяхното прилагане. Те са много важни. Чувам от представители на малките предприятия, че стандарти на доброволна основа се прилагат, но на това се гледа като на престъпление може на доброволна основа да се отиде на дадено място, където да се тествате за това дали изпълнявате всички условия. Прави се проверка, но това неизменно се отразява и на потребителите. Като потребител, вие не можете да знаете дали съответният продукт е бил тестван или не. Така че безопасността на стоките е изключително важна и аз питам как ще се прилагат стандартите за новосъздадените предприятия. Тук има пряка връзка с правото в областта на конкуренцията. има новосъздадени предприятия, които успяват и незабавно биват погълвани от големи компании. Ако не успеят, загиват, но ако успеят, биват поглъщани. много новосъздадени предприятия просъществуват за кратък период от време, след което се сливат с други. Вие в холандските медии говорихте и за националните избори вследствие на избори в която и да е държава, много трудно може да има последователност в политиката. Така че би било добре да ни обясните как да спазваме тези демократични принципи и същевременно да бъдем конкурентоспособни. Кажете нещо и за социалните права. Единният пазар не трябва да се отразява само отрицателно на социалните права. Благодаря ви. Някой от зелените има ли в залата? Не. Някой от EFDD? Е не. От ИНФ? Не. Чудесно. Е, не че е чудесно. А, не го приемайте а, отрицателно. <laughs> There you go. We totally respect democracy изпълняваме всички демократични принципи в нашата комисия и даваме а, е, възможност на всеки да се изкаже, ако е в залата. Госпожо комисар, имате думата за отговор. Благодаря ви. А, е, благодаря на всички за изразената подкрепа. Разбира се, има много нерешени аспекти. Всичко това, разбира се, е свързано с моето неизменно желание да постигна резултат. Имаме изключително а, напрегнат график и в него е разчетено във всеки един момент какъв трябва да бъде постигнатия резултат. In blocks. So, uh, uh, this is really a year for preparing strategies. Maybe you, you, you, can, you, you don't have to... Стратегията. Може би не трябва да я наричаме стратегия. Може да наречем този документ план. Но всички се нуждаем от план. Плановете в тези документи са взаимно свързани. Това е колективен труд. Затова се обърнах и към колегите и се позвах на всички останали документи. В стратегията за вътрешния пазар не може социалното измерение да бъде отделено от пакета за пазара на труда. Всичко е взаимно свързано. Свързано е с социалната отговорност. И аз поставям акцента върху социалната отговорност. Тя ще бъде една от основните теми за дискусия на нидерландското председателство. Всичко е взаимно свързано от надзора на пазара до безопасността на продуктите. Уверявам ви, че направих всичко възможно. Дадох всичко от себе си, за да може пакета да бъде готов. Но не успях. Знае, че се нуждаем от този пакет. Не може просто така да променим действащите регламенти с това, което е разписано в стратегията за единия пазар. Още повече след случилото се в автомобилния сектор. Просто не беше възможно да приключим работата си, защото имаше разединение в съвета. Наистина 50 на 50. Аз много защитавах тази позиция на съвета, но не можахме да стигнем до никакво заключение. Всеки един министър бълваше комплименти, колко е добра стратегията, но според член 7 не можем да предприемем тези действия. Така че може да добавим нещо във връзка с случилото се в автомобилния сектор. Но това би означавало да започнем от нулата, а това ще ни отнеме още повече време. Ще работим заедно с съвета за да постигнем резултат колкото се може по-бързо. Но, както вече казах, аз доста се разочаровах. Толкова амбициозно, толкова добро предложение, което а, просто загина заради една разпоредба в него. Някак си непропорционално, нали? Целият пакет е да замине заради една разпоредба. са правилата за неплатежоспособността и обявяването на фалит. Въпрос опоменат от много от вас. Това е част от стратегията. Работим заедно с колегата в Европейската комисия по това предложение. Разбира се, всеки фалит, всеки неуспех – означава натрупан опит за съответното предприятие. Ако разбира се предприятието реши да продължи да действа в някоя друга област в последствие. Фалит означава край на всякаква дейност на съответното предприятие, а не би трябвало да е така. Има и други економически отрасли. Биз фалита в дадена бизнес област означава една, само една стъпка, но има и последващи такива в други области. Uh, most difficult part of the strategy. Това ще е най- трудната част от прилагането на стратегията. Имаме 5000 регулирани професии в Европа. Знам, че не можем да ограничим тази бройка до само няколко професии. Списъка беше изготвен в тясно сътрудничество с държавите членки. Повтаряла съм го многократно. Когато компаниите на дадена държава членка мислят за пазара като за транснационален такъв, може да имаме успех но беше изключително трудно. Говорих с Търговската камера в една държава членка и те ме убедиха, че трябва да имаме такава голяма бройка регулирани професии, защото това е необходимо за здравето на човека и така нататък и така нататък. А какво ще кажете за регулирани професии, които са забранени в а, други държави членки. Но и в това отношение отговора беше категоричен. Не, трябва да имаме отворен пазар за предоставяне на услуги. Не ми се иска а, в Европа да се стигне до там, в една държава членка, да има 500-600 регулирани професии. Знае, че някои професии са особено са в по-особено положение в някои държави членки, но не може да имаме хиляди регулирани професии в рамките на едно економическо пространство. Аз работя по цифровия пазар, както знаете. Работим по прозрачността на ценообразуването. Всеки трябва да е наясно защо у нас плащам 6, 7, 8 пъти повече, отколкото в съседната държава или обратното. Трябва да има и регулаторен надзор. и регулаторните служби на държавите членки имат своята роля. Подобен регулаторен надзор и подобна прозрачност ще бъдат първата и надяваме се последната стъпка към намаляването на цените в държавите членки. Благодаря. И така, на списъка се изборяват имената. Um, Dieter Shansova, Adam Schoenfeld and И лично аз. Някой друг иска ли думата? Да. Добре. Добре. Добре, благодаря. Чудесно. Е, все пак още не мога да се правя с факта, е, че е, има е, лица, които не се явиха. Има 16 законодателни предложения по тази тема. Явно всичко е наред. Андрей Шваб. Благодаря, госпожо комисар. Искам да се спора на три въпроса. Първо искам да ви окоръжа, госпожо комисар, във вашето начинание да поставите прилагането на съществуващото законодателство по отношение на единния пазар в центъра. Това винаги е било наша цел. За съжаление, прилагането на законодателните актове е, не върви на ниво страна членка. И въпреки, че това предложение, тази инициатива не е кой знае колко привлекателна, ви окоръжавам да е, продължите да работите по не. Вие казахте, че най-важното за вас е да се постигнат резултати. Разбира се, ние първо трябва да гарантираме да се приложи законодателството. Вие цитирахте член 20 от директивата за потребителите. Имате пълната ни подкрепа, защото трябва да направим така, че дискриминацията да е допустима само в случаите, когато се прилага различно законодателство и това може да се проследи. И Трето, вие, госпожо комисар, отчасти се спряхте на този въпрос. Разбира се, Европа и един европейския пазар се намират на кръстопът, така да се каже. Защото ако не успеем да направим това, което е необходимо за един цифров пазар, а именно а, а, пълна а, хармонизация, и ако не успеем да а, приложим това и в класическия а, един пазар, а, няма да да можем да успеем дългосрочен а, план. Моят въпрос е съвсем конкретно. Как върви сътрудничеството, как върви съгласуването с единния цифров пазар? Благодаря ви. Евелин Гепхарт. Евелин Гепхарт. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, госпожо Бенковска, за това, което казахте. изключително важни са нещата, които казахте, за да тръгне Европа отново нагоре и да има растеж но господин Де Йонг е напълно прав. Това е възможно не само с инструменти на економическата политика, с инструменти на економическата и на социалната политика, за да може всички да се ползват от предимствата. За съжаление по този въпрос чух твърде малко от вас и според мен трябва още доста да се поработи и да се направят много допълнения особено, а, особено когато говорите напоследък за така наречената collaborative economy. А, много е хубаво да измисляме нови понятия, но не е хубаво да, да крием за тези нови понятия проблемите, които трябва да се решават. И не бива да, с, да крием за това, например, че директивата за командировките вече не ни върши работа, а трябва да бъде допълнена. Второ, директивата за услугите. А, идеята за паспорт за услуги ми се струва интересна но как това ще работи с, а, а, с гишетата, които а, създадахме? Как ще се как ще се работи, защото нали, непрекъснато повтаряме, че искаме по-малко бюрокрация, а като че ли създаваме повече. Така че много са въпросителните за мене в тази връзка. Ам, вие споменахте член 20 и казахте, че искате да изготвите е, е, насоки. На мен, честно казано, ми се изправят косите, защото когато създавахме директивата за услугите, изрично забранихме на комисията да изготвя насоки, защото не желаяхме да има едностранно тълкуване на правото в това отношение. Аз ще ви помоля да се придържите към тази изрична забрана. И последно, последно, регулирани професии, да, трябва да се работи, но не бива да се забравя, че много правила ще бъдат необходими, за да се гарантира качеството на услугите и да се гарантира достъпа на гражданите, и то на всички граждани, до тези услуги и също така да се гарантира и сигурност за гражданите. Мисля, че доста ще трябва да поговорим по тези въпроси. Uh, Штайнен, благодаря госпожо председател, благодаря госпожо комисар. Аз мисля, че е, е, хората подкрепят единия пазар. В, е, на втора страница се говори специално за бариерите пред услугите, е, трансграничните реформи, недостатъчна политическа подкрепа за структурните реформи, т.е. има по-малко работни места и по-високи цени за хората. Е, много е ясно да си припомним предизвикателствата. Сега предиз... Е, каква, каква е ползата? Стандартизация, интероперабилност, говорим за публичните поръчки, 3 е, милиарда по обществени поръчки. Тук отново трябва да си спомним тази цифра за прилагането на законите за авторското право, 9% от малките и средните предприятия е, с 35% е, за нето лице. Доста невероятна статистика, т.е. и това не трябва да забравяме. По европейския семестър, за който вие споменахте, е, ние в тази комисия отговорим за доклада по този семестър и за това ви питам, как единния пазар да се концентрира в по-голяма степен върху този семестър. Ние говорили по темата в два предходни доклада. Е, единия пазар не е достатъчно привлекателен, колкото бихме искали. Искам да чуя какво ще кажете. И културата. Знаем, че най-трудно се променя културата е, в дадена организация. В доклада виждаме, че има повече от хиляда дела по е, закононарушения и те се решават за 13 месеца минимум. Виждаме какви са проблемите на държавите членки. Кои са двете неща, които бихте предложили, тъй като вие сте работила в национално правителство? Как можем да предизвикаме промяната, която искаме? Искаме единия пазар да работи Кои са предизвикателствата? Ние го наричаме аптрейд. Това е въпрос на формулировка. Искаме да има единен пазар. Е, виждаме колко ни вдъхновява факта на единия пазар. Това е отразено и в документа. Ние всички е, искаме да постигнем резултата, по който сме съгласни. Благодаря ви. Grazie президенте, грация на комисария пер... Следващи изказващ се. Благодаря на госпожа комисария за нейното изложение, за нейната добра воля, за всичко, което тя каза тази вечер. Бих искал да се спра на факта, че е, вътрешния пазар е стълб на политиката на Европейската комисия. Е, ние ви поздравяваме за изложението, е, защото самото развитие на вътрешния пазар ще даде възможност да разрешим някои трудности, пред които сме изправени и да е, засилим економическия ръст, който може би отново се появява в Европейския съюз. Искам да, да се спра на три неща. Първо, това, което ме убеди в документа е насоката към малките и средни предприятия, към кълновете, към младите хора, да насърчим хората, които искат да бъдат изобретатели. Това е нещо важно, което не бива да забравяме и това е нещо много хубаво в документа. Друго, друг аспект е, всичко, което се казва за малките средни предприятия, не ме убеждава. Така наречената економика на споделянето, sharing economy, е, в е, този документ се посочва, че основен проблем е именно тази економика на споделянето. Но економиката върви напред и ако подобна економика на споделянето, ако не е добре регламентирана, може да доведе до дисбаланси в пазара. Освен това, не са изтъкнати в значителна степен потенциалните възможности, които тя крие. Е, бихме искали е, да е, посочим ясно целите, които искаме да постигнем през следващите месеци, за да не изостанем от економиката, която върви напред по-бързо от нас. И на трето място, нещо, което далеч не ме удовлетворява. В документа се, показ, се посочва, че около 4% от БВП на Европейския съюз а, проистичат от а, интелектуална собственост, проистичат от нашите умения. И а, вместо да наблягаме на това, че е, се насърчават фалшификатите. Разбира се, че има много фалшификати, но от друга страна няма реална реакция на това. Е, мисля, че е, тази част на доклада е твърде плаха. Вие ни говорите за географски указания, докато парламентът е, е заел само преди няколко седмици много по-ясна позиция. От друга страна, въпроса за защитата на така нареченото made in, е, защитата на търговската марка. Е, трябва да се посочи какво се прави в Европейския съюз, е, но мисля, че това, което вие предлагате, си остава слабо, недостатъчно смело благодаря, госпожо председател. Мога да кажа много неща, но искам да задам два кратки въпроса. Най-напред, благодаря, госпожо комисар, за това, че говорихте за форума за единия пазар. Сигурна съм, че под ваше ръководство е, е, това ще се превърне в добре организирано мероприятие. То ще бъде организирано едновременно от Европейския парламент и от Европейската комисия. Преди години организирахме подобна проява и мисля, че това ще бъде най-важното мероприятие във връзка с организацията на единния пазар. Много се радвам, че е, споменахте за това, че трябва да се осигурят услуги. Не ме удовлетворява напълно това, което се съдържа в текста и това, което вие казахте. Чудесно е. е. Вие знаете е, колко скъпо излиза изпращането на колета зад граница. Това е, е въпрос на прозрачност. Трябва ли прозрачността обаче не, не е ли добре да бъде по-ефтина, по-добре регулирана? Не трябва ли заедно да мислим по този въпрос? Днес говорим за малки и средни предприятия. Вие знаете много по-добре от мен, че това е един от проблемите, по който нашите търговци и потребители най-много се оплакват. Друго, по което най-много се оплакват и това е и въпросът ми е ДДС. Вие споменахте ДДС, говорите за мерки за упростяване в текста. Искам обаче да ви попитам вървим ли по посока на хармонизация на ДДС, е, на ДДС е, и на е, процента? Има толкова много занижени проценти, има много оплаквания, това се отразява на пазара, различните проценти, различните процедури по ДДС в различните страни. Така че хармонизацията е един от въпросите. Е, другия въпрос – малки средни предприятия, така наречените стартап. С колко пари разполагаме? Е, възнамерявате ли да инвестирате в е, високорискови проекти? Кой ще бъде отговорен за това? Е, в текста се споменава твърде малко за това. Има много интересни въпроси, свързани с предприятия, които извършват развойна дейност, които прилагат изобретения. Ако обичате да отговорите на тези въпроси, после ще изслушаме останалите пет въпроса. А, комисарката, да, чухме много въпроси във връзка с така наречената Collaborative Economy, економика на сътрудничеството. Ние работим в, за рамката на цифровия пазар. Ние смятаме, че има възможност да не се предлага ново законодателство по този въпрос, Знам, че изоставаме по този въпрос, защото економиката на споделеното шеринг економи, може би това не е най-подходящото название. Е, трябва да се види какъв е новия бизнес модел, но ръст е глобален. Е, това явление е, е световно, то засяга и Европейския съюз. Не можем да се правим, че то не съществува в Европейския съюз. Така че трябва да има единен унифициран подход в Европейския съюз е, спрямо економиката е, на сътрудничеството. Е, това е нов бизнес модел, нов начин да се прави бизнес. Сега трябва да има, това е следваща фаза, независимо от това дали го искаме или не. Многократно сме казвали, че има много законодателни актове в Европейския съюз, които не се прилагат. Затова не искам да мисля за ново законодателство. Ще трябват години, докато ние се разберем, докато съвета се разбере, просто да преценим доколко е възможно да се прилага наличното законодателство. Особено когато начинът да се прави бизнес е колаборатив или шеринг економи. В Комишън е, Европа е, това е вид услуга, който обсъждаме, но всеки законодателен акт по защитата на потребителите може да се прилага към този бизнес модел. Това правим и ние. Сега, е, зададохте въпроси за основните насоки. Мисля, че ако днес ние не мислим за е, нови законодателни предложения, аз е, настоявам на това, ние не мислим за нови законодателни предложения. Просто трябва да търсим баланс между правоприлагане от една страна и е, нови насоки от друга страна. Това е мек подход. Това не е ново законодателство. Трябва да посочим най-добрите практики, как да използваме наличното законодателство за економика на сътрудничеството. Това може е, да доведе до резултат да мислим по правоприлагане, независимо в коя държава членка, независимо по коя тема, трябва да сме силни, но интелигентни по правоприлагането. От самото начало да работим близко в сътрудничество с държавата членка, но да, но, но, но да не се отегляме, ако нещо стане, защото темата била такава или отрасъла бил такъв, или защото това е било в тази или друга държава членка. Ако не работим успоредно по основните насоки, най-добрите практики и правоприлагането, ще постигнем същия резултат, е, както с ново законодателство. За момента това решение не е подходящо. Е, хората не е, разбират защо ние не предлагаме ново законодателство по контактните точки. Това не е, е допълнителна бюрокрация. Това са информационни точки, това са единни цифрови гишета. Просто да е, информираме потребителите, дружествата за правата им, за възможностите, които съществуват и които може би те все още не използват на единния пазар. Както вече казах, ние сме много свързани с друг вид стратегия, така че това е стратегия за единния пазар по економически въпроси, но това е свързано с пакета за мобилността на работната ръка или за финансирането, или за капиталовия пазар, или за единния цифров пазар. Ние не се съсредоточаваме единствено върху социални въпроси, защото това не е основната цел на стратегията. Има много забележки. Както вече казах, има връзки с други видове стратегия, особено пакета за мобилността на пазара на труда, който ще бъде прият наскоро. По европейския семестър. Това е само началото на нашата дейност по тази тема, но аз получих подкрепата на заместник-председателя на Европейската комисия Домбровски. Това ще бъде включено в упражнението. Много е важно да не се съсредоточаваме само върху финансови и данъчни въпроси. Трябва да мислим върху макроекономически въпроси, Разполагаме с няколко месеца новата структура на генералната дирекция. Имаме главен економист, подготвяме се и за съвета по конкурентоспособността. До сега е, е имало само един такъв съвет, но на следващия съвет отново ще предложим на държавите членки нова тема за обсъждане, за една оживена дискусия, предлагаме данни, е, понякога дори и порицаваме някои държави членки, е, порицаваме ги за постиженията им. Е, тази дискусия е много по-качествена и резултатите са много по-добри. При дискусиите по конкурентоспособността на съвета ще използваме и резултатите от работата ни по европейския семестър по ДДС. Категорично, категорично това не е въпрос на хармонизация на данъчно облагане или на регламенти по ДДС. Ние вървим към общо разбиране на консолидиран текст а но не е и на еднакви проценти. Това е общо разбиране е, за данъчното облагане, но не и по е, данъчните ставки за малки и средни предприятия, за стартап, за бизнес средата. Много е важно от срещата, от дискусията, която се проведе. Важното за нашите дружества е а, поне по несходен подход поне сходен подход към регламентите в различните държави членки. Това означава, че малки, предприя... малки предприятия, не непременно стартап, ако искат да се разширят в Европейския съюз, да осигурят услуги, да отидат в друга държава членка, те е, може да попаднат на съвсем различни разпоредби. Защо? При положение, че има европейско законодателство, което е еднакво навсякъде. Говорим за сигурността, говорим за санитарни въпроси, но за това има основа единно европейско законодателство. Това са общи европейски области дискусиите различни ли са в различните държави членки? Не. Защо? Защо да няма не 28, а стотици различни национални разпоредби. Е, това убива възможността за е, малките предприятия да се разраснат. Имаше и е, забележки върху наблюдението на пазара. Аз мога да кажа само същото. Аз, аз мислех от моята позиция, че този член за Made in не е чак толкова вреден за единния пазар и за неговото наблюдение, че той не е достатъчен за да унищожи целия пакет. Аз питах държавите членки, кои, кои са за те направиха много отстъпки и затова аз не разбрах защо другите. Аз знам причините им, но все пак основната причина, основната идея е да има наблюдение на пазара, да има пакет за сигурността и при тази битка не постигаме нищо. Така че ние искаме да разрешим въпроса възоснова на това, което имахме то си беше качествено, беше обсъждано и тук във вашата комисия. Това беше чудесен материал, обаче не можем да продължим напред заради тези прекалено сериозна, прекалено тежка битка само за един член. Благодаря ви. Още шест е, е, депутата са се записали за изказване. Първо е, Дита и после Виржини. Благодаря, госпожо комисар, за вашето изложение, за допълнителните ви обяснения. Аз приветствам вашата стратегия, особено е, за полезните малки и средни предприятия, за стартап, но също така и за по-интелигентна система, която да замени свръхрегулирането. Имам много въпроси, които вече бяха зададени. Искам да се спра само на два въпроса. Първо, економиката на сътрудничеството. Вие вече казахте как искате да подходите към нея. И въпреки това, това е бъдещето на единния пазар. Както и да го наречем единен пазар или единен цифров пазар, така че това е бъдещето. Въпрос е как да уловим една обстановка, която бързо се развива. Това е основното предизвикателство и за вас, и за парламента. Вие казахте, че искате единен и обединен подход. Въпросът ми е как да се постигне той. В момента има различни държави членки, е, които поемат инициативи, гласуват закони, реагират различно, така че искате да няма 28 или 29 основни насоки, а само една, която да се спазва от всички държави членки. Искам да разбера как ще постигнете тази цел, е, как ще реагирате, как ще общувате с държавите членки. За момента губим инерция и няма да има равни възможности за европейските дружества. Вторият ми въпрос е за принципа за взаимното признаване. В стратегията той е посочен ясно. Той е от основно значение за Европейския съюз и за единния пазар като цяло. Въпросът ми е, е как можете да бъдете сигурна, че дейности на Европейската комисия няма да отслабят този принцип? Аз съм убедена, че ние трябва да работим върху изграждането на доверието между държавите членки, а да не будим страхове и е, склонност към протекционизъм. Виржини, благодаря госпожо председател, благодаря на госпожа комисаря за нейното изложение. С внимание чух, че ви искате да се е, подобри положението на потребителите и на малките и средни предприятия. Това е нещо ново. Имате възможност да подобрите това положение, е, като дадете възможност на най-малките предприятия, на занаячиите, да изтъкнат уменията си, да изтъкнат е, е, тях тяхната репутация, която се основава именно на това умение. Искам да ви напомня доклада на Европейския парламент. Ние с Никола работихме за това географските наименования да бъдат разпростряни и върху предприятия, които не работят в областта на селското стопанство. Това е чудесна възможност за най-малките предприятия. Това не е нова бариера, както нечестно се твърди. Никой няма да ви пречи да пуснете на пазар нож, обаче ножа не може да се казва лайол, ако не е произведен в град Лайол. Примерно, никой няма да ви пречи да продавате стъкло, което да се казва Мюрано, ако не е произведено в Мюрано. Виждаме, че положението е различно. 15 страни защитават с различен механизъм, различна логика. Сега е едно много малко предприятие, което иска да защити своите производства при съдебен спор, партньор, е, поема по пътя на много сложни и скъпи процедури. Е, цената е непоносима за малкото предприятие. Предприятията са ни казвали, че това може да стигне до 50% от техния оборот. Мултинационална компания, която иска да защитава марката си, няма никакъв проблем, докато при едно малко предприятие, на което открадват славата, е лишено от възможност за самозащита и за това ще бъде много полезно Европейската комисия да направи някакво предложение в този смисъл. С удоволствие чух е, това, което казахте, че ще има някакви последици. За момент е направено всичко с изключение на законодателен акт. През 2013 година имаше много подробно изследване на Европейската комисия. Е, виждаме какви са предимствата на взаимното признаване. Имаше и доклад на Европейския парламент. Какво друго може да направите, освен законодателен акт? Това е категорично искане от страна на производителите. Аз и Николай Направихме събиране на производители преди един месец. Това е искане и на потребителите. Надявам се да има консенсус е, в, е, при спазване на графика. Благодаря. Следващи изказващ се. Kiitoksia puheenjohtaja. Kyllä olemme nyt е, Euroopan, Eurooppa-projektin perimmäisten kysymysten äärellä. Että kyllä... Това са едни от най-важните въпроси на нашия европейски проект. Работещия един на европейски пазар е безспорно в центъра на нашия проект. И за това е много интересно какво е отношението на Европейската комисия към економиката на споделянето. Интересно е, че комисията има положително отношение към економиката на споделята. Аз не смятам, че вие ще правите законодателни предложения, но смятам, че ще, ще бъде добре да имаме добри анализи, добри проучвания, какви, какво би било въздействието на економиката на споделянето върху издръжката на живота, така че економиката на споделянето да получи социално е, измерение и едва тогава да се правят законодателни предложения, за да може преди това да имаме представа до какво ще доведе всичко това, защото в политиката първо трябва да се анализират проблемите и след това да се подходи към тяхното решение. Затова питам дали комисията планира да направи проучване за това какво означава економика на споделянето като цяло, какво до какво ще доведе тя, примерно за найемите и така нататък.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 два въпроса, тъй като не ни остана много време. Първо, регулираните професии. Госпожо комисар, вие споменахте многократно за регулираните професии. Искам да, да изведа на преден план едно нещо във връзка с регулираните професии. Моя опит показва, че има една известна патология. Тук не става дума само за достъп до пазара, а става дума за а, определени нелегални действия, които излизат извън рамките на закона и засягат не само националните пазари, но и регионалното сътрудничество. Мисля, че ще имате много тежка задача. И ако се споразумява, аз предпочитам пред унифициране на, на, на регулацията да имаме премахване на регулацията изобщо. А, и още нещо, което вече беше споменато социалното измерение другата страна на единния пазар, не само за предприятията, но и за потребителите. Конкуренцията не е, е двигателя на растежа, но по-голямата конкуренция а, е, довежда до по-високо качество и по-низки цени за потребителите. Ако единния пазар работи добре, резултатите ще бъдат добри за нашите граждани и потребителите. И втория въпрос, който искам да засегна съвсем накратко. Каса е подкрепата на предприятията и, е, и капитала. Е, Прочванията на пазара показват, че публичните фондове са по-ефектив, по-малко ефективни, отколкото частните фондове и това е логично. Тъй като публичните фондове работят с по-малък риск, отколкото частните инвеститори. Искам да ви попитам дали този фонд, за който говорим, предвижда да предоставя пряко финансиране за предприятията или и, или ще бъде фонд за фондовете, т.е. фонд, който да, да финансира други фондове, не пряко предприятието. Йенс Нилсен. Eh, Аз ще бъда съвсем кратък защото Евелин и останалите колеги зададоха вече въпроси, които няма да повторя. Аз съм истински разочарован. Разочарован съм от това, как мълчите по социалните въпроси. Не може да имаме нерегулиран пасар, защото това ще ни отведе право към катастрофата. Не може да се опаковат красиво бизнес, някакви бизнес модели и да се решават по този начин социалните проблеми. Не може. Когато казваме, че имаме нови интелигентни бизнес модели, това са модели, които се пести от данъци, модели, при които няма нужда да се поема социална отговорност, но потребителя желая да знае дали услугите, за които той плаща, изпълняват определени социални условия. Защото ако се пренебрегнат социалните аспекти, единния пазар ще върти на празни обороти. И аз ще си позволя да задам последния въпрос, ако ми позволите. Благодаря ви, че ни отделихте време днес след обяд. Това е един много важен момент, не само за да видим докъде сме стигнали в единия пазар, но също така и да подберем език, на който да ни разбират. Чух, че планирате много полезни инициативи, които да опростят обществените поръчки, да намалят бюрокрацията, да премахнат бариерите при предлагане на услугите. Ако аз съм професионалист, предлагаш определени услуги, да мога да го правя и в други държави. Е, разбрах, че първо ще се опитате да приложите до край съществуващото законодателство, преди да започнат да създавате е, ново. Що се отнася до упростяването на е, процедурите, аз ви благодаря за това, особено по отношение на цифровите услуги. Разбира се, за да се променят правилата, ще е необходимо съгласието на всичките 28 страни членки а, и трябва да направим така, че ако предвиждаме опростяване, да го направим както трябва. Бъдете внимателни. Аз бих искала да знам кой ще се е, погрижи за това опростяване? Кой ще изслуша фирмите, ако те смятат, че нещата не върват както трябва? Трябва в никакъв случай да не допускаме да се създават нови монополи монополи. Трябва да гарантираме определен стандарт на услугите, защото хората са много загрижени най-вече по отношение на услугите в областта на здравоопазването. По отношение на ценовата дискриминация, да, много е важно да се обърне внимание на този въпрос, но, тряб, но не трябва да се прибягва до фиксиране на цените, тъй като разликите е, нерядко са оправдани. Важно е да се дава информация на потребителите и на бизнеса, например в контактните точки точки. Потребителите са в сърцето на всичко. Нашата економика расте, защото потребителя желае. Е. Това примерите показват, например, че в Холандия 60% от работните места са създадени в предприятия, които до преди няколко години не са съществували фирма, примерно създадена преди 12 години е, в Стокхолм, днес оперира и в Обединеното кралство, е, и в Ирландия, и днес е продадена за 5 милиарда долара. Е, тази фирма, въпреки че оперира в съветовен мащаб, продължава да е базирана в Европа, защото е европейска и това е фантастична а, а, фирма за иновации. А, така че наистина трябва да бъдем внимателни, да следим проблемите, да следим нашите мерки, да бъдат пропорционални, но да не забравяме какви ще бъдат ползите за нашите потребители. Госпожо комисар, заповядайте да отговорите. Имаше няколко въпроса относно економиката на споделянето ще е, работим, ще проведем анализа, за който попитахте, защото трябва да имам е, добра база, трябва да имам е, добри данни за това какво би било социалното измерение на този модел. Бих могла да ви кажа няколко неща. Първо, Що се отнася до економиката на споделянето, трябва да играем насигурно по отношение на две неща. Първо, фирмите да плащат данъци съгласно изискванията на закона. Второ, да покажем как да се прилага съществуваща директива за услугите и останалите законодателни актове, свързани с сигурността на потребителите в рамките на тази економика на споделянето. което означава, че това ще бъде едно по-добро и по-бързо прилагане на настоящото законодателство. Няма да има насоки, просто ще се прилага това, с което разполагаме. Просто ще покажем на страните членки как да прилагат законодателството, свързано с услугите и защитата на потребителите. Този Този нов модел се прилага най-вече в областта на хотелиерството и ресторантьорството. Този модел беше разработен от някои европейски университети, тъй като това е сектора, който, за който този модел най- подхожда. Те, те нямат друг избор, няма как да се борят за него. Но две неща трябва да се гарантира. Плащането на данъците и сигурността на потребителите. Защото ние не можем да избягаме от този модел, тъй като той се развива и се разраства. Не можем да допуснем да не сме подготвени и да закъсняваме. А ние не можем да стоим на страна от световните, бих казала, тенденции, защото Имаме чудесна ситуация в Европа, що се отнася до иновативните, новосъздадени фирми. Имаме голям брой такива фирми, имаме страхотни новосъздадени фирми. Това, което трябва да направим е те да бъдат третирани по един и същ начин от всички страни членки, както става в други економически зони. Аз дадох пример преди малко с една от тези а, е, фирми. И има определен прак, над който новосъздадените европейски фирми няма достъп до финансиране. Има много а, добри примери за обратното в Съединените щати. Точно за това казах няколко думи за капиталовите пазари, защото а, Съюза на капиталовите пазари е просто рамка, в която ще работят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 ще направим голям брой предложения за създаване на голям брой финансови инструменти такива, в Европа, такива каквито съществуват Съединените щати. Например, фондове за финансиране на фондове, като Европейския фонд за стратегически е, инвестиции. Една част от този фонд ще бъде предназначен за малки и средни предприятия, една част от сумата в този фонд ще отива директно към предприятията, към иновативните новосъздадени фирми. Имаше много спорове относно регулираните професии, за това се предлага този паспорт за услугите. Това ще бъде документ, който ще се издава от националните власти, който ще гарантира, че съответният доставчик на услугите изпълнява всички изисквания в своята област. Това може би ще помогне до известна степен. Този документ е, така да се каже, национална отговорност. Ние с, с сигурност няма да можем да намалим броя на регулираните професии до нула. Но аз ще направя всичко, което е по силите ми. Ще работя с страните членки. Съгласна съм с вас, госпожо е, е, Ще направим така, че географските индикации да се включат е, в документа. В момента обсъждаме как да процедираме. Знам, че има други възможности, различни от е, законодателства, е, но ние ще проведем публични консултации. но когато констатираме, че има проблем, трябва да го решим. И това беше в общи линии всичко. Сега за стомолюбивната промишленост имаме и други важни сектори, но това е безспорно един от важните и то е приоритет в нашия, нашия дневен наред. Няма да говоря за групата на високо равнище, само ще я спомена. Създала съм група на високо равнище за енергоемки промишлености, сред които е и стоманодобивната. Наистина е много трудно. Имаме капацитет в производството, цените са ниски, много китайска стомана се продава на нашия пазар. Трябва да бъдем изключително конкретни, не само да говорим за планове, смятам, че трябва да работим на три равнища. Първо, в комисията аз, заедно с комисара Малмстрем, защото едно от е, най-важното в момента е да намерим инструмент за защита на търговията. Няма друг начин да се работи в този, в този сектор, заедно с комисара Малмстрем и комисара Вестагер и да насърчим страните членки да се възползват от правата, които имат. Това е първото равнище. Второ равнище. Е, е, второто равнище е равнището на страните членки, в които все още има стомадобивна промишленост. Ако загубим стомадобивната промишленост на Европа, това ще засегне автомобилната промишленост, която е високо а, иновативна и с загубата на стомадобивната промишленост ще загубим и част от автомобилната промишленост и така нататък. Така че ще използваме всички мерки, инструменти за защита на а, търговията, а, парите от а, плана Юнкер. Европейския фонд за стратегически инвестиции ще може да се използва за индустриални проекти. Но След хилядите предложения, които поступиха за инвестициите е, от плана Юнкер, имаме 20, които са наистина индустриални. И след една част от тези средства ще могат да се финансират и проекти в областта на стомодобивната промишленост. Националните правителства трябва да кандидатстват, защото те трябва да кандидатстват с проекти. Инфраструктурните проекти не са единствените проекти, които ще могат да бъдат финансирани по плана Юнкер. И накрая, но не на последно място, трябва да се вземе правит и пакета за кръговата економика, тъй като той засяга и суровинната промишленост, сред които е стомандобивната промишленост. Комисаря по околната среда следи отблизо въпроса. И за мен лично а, ние трябва да говорим и за някои митнически инструменти и инструменти за защита на търговията, специално за стомановилната промишленост. Благодаря ви, госпожо комисар. Е, дискусията ни беше наистина всеобхватна. Ви отговорихте на най-разнообразни въпроси. Благодаря ви. Е, много може да разчитате на опита на колегите в нашата комисия, защото те работят по законодателство от е, много години. Още една благодарност от моя страна за това, че се застъпвате за прилагането на съществуващото законодателство.